Yes, Good day. Good day. Добър ден на всички. Добър ден на всички, които са в залата. Госпожи и господа, уважаеми гости на нашето заседание, организирано от Комисията по гражданските свободи, искам да ви се представя разбира се, е, да се представя на онези, е, които а, а, са тук а, за нашето заседание. Аз съм председателят на Комисията по граждански свободи. Our... То е организирано от изтъкнатия член на нашата комисия, господин Корнелис Де Йонг, който е и докладчик по подхода на Европейския съюз към наказателното право. Това е важен въпрос. За разбирането на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, е, което бе допълнително укрепено от Лисабонския договор. Всички знаем, че след като Лисабонския договор най-сетне влезе в сила през декември 2009 година, Свободата, правосъдието и сигурността вече не са предмет на междуправителствено сътрудничество между държавите членки. Най-сетне те се превърнаха в въпрос от евро... общоевропейска компетентност, т.е. от компетентност на Европейския съюз. На времето тези въпроси се решаваха по друг законодателен ред. Сега към тях се прилага това, което някога се наричаше процедура на съвместно приемане на актове. А, а сега се нарича обичайен законодателен ред. Така материята бе олисабонена, като Надеждите ни са, че в бъдеще ще укрепим взаимното доверие, взаимното признаване на съдебни решения, и най-вече съдебното сътрудничество. Не само по гражданско-правни въпроси, но и по наказателно-правни въпроси и полицейското сътрудничество, което включва общо разбиране и общ подход към е, тежките престъпления с международен елемент. Така са уредени тези въпроси е, в член 67 е, до 89 от Лисабонския договор. Е, и Комисията по граждански свободи се стреми да даде своя принос за тези процеси. Посветили сме на това последните няколко години от работата си. Затова подчертавам значението на доклада по собствена инициатива, възложен на господин Корнелис Де Йонг, който ще председателства заседанието. Той ще представи и учените и преподавателите, поканени на нашето заседание, за да споделят своите виждания за различните аспекти на този общо европейски подход към наказателното право, като се опират върху най-значимите правни традиции на европейския континент, които трябва да бъдат съобразени, ако искаме нашият общо европейски подход да бъде резултатен. Престъпленията с международен елемент – са преди всичко едно от най-значимите измерения на глобализацията и Европейският съюз е длъжен е, да бъде на висотата на процесите, които протичат в глобален мащаб. Всъщност престъпността стана глобална преди всичко останало. глобализацията означаваше, че възможностите се глобализират, пазарите се глобализират, финансите се глобализират. Правата на гражданите да се ползват от достатъчно сигурност обаче не се глобализираха достатъчно. И, а заплахите за правата и интересите на същите граждани – а, станаха също глобални. Докато пък това, което предприемат международните организации, в това число Европейския съюз, не е достатъчно глобално. Затова е необходимо Европейският съюз да бъде на висота в това отношение и да постигне необходимото равновесие между свобода и сигурност. Това е основната философска идея която съставлява темел на общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Като преподавател, професор по конституционно право, аз самият съм подчертавал непрекъснато, при всеки повод, огромното значение на този конкретен аспект, на този сегмент от конституционния ред на Европейския съюз, зададен с Лисабонския договор. Пространството на свобода, сигурност и правосъдие в договора за функционирането на Европейския съюз е едно от най-важните измерения на конституционните аспекти и на политическите амбиции на самия Европейски съюз. Тъй като наказателното право засяга реално нещо, което по традиция е възможно най-съкровено за държавите членки на Европейския съюз, тяхната юрисдикция. Лисабонския договор обаче показа, че сме длъжни да се съобразим с тенденциите. Дори в тази сфера трябва да обединим усилията си и да постигнем общи резултати, ако искаме да се преборим с транснационалната тежка престъпност. И за тази цел е необходимо да обединим усилията на правоохранителните органи и да гарантираме правата на нашите граждани на сигурност. Затова мисля, че е прекрасна идеята днес да проведем подобно заседание. Очакваме с интерес предстоящите разисквания. Искам още веднъж да поздравя господин Корнелис Донг за това, че предложи този доклад по собствена инициатива, който е включен в дневния ред на комисията Либе. И разбира се, очакваме по-нататъчното междуинституционно сътрудничество с съвета и с комисията в тази сфера тъй като нашите общи усилия трябва да бъдат претворени в позитивно правни актове. Искам само да припомня, че ако искаме добре да използваме времето си, естествено ще има възможности за обсъждане след всяко изказване на поканените гости, които ще получат думата, но предлагам всеки, който иска да каже нещо или да зададе конкретен въпрос, да помни, че е добре да а, се самоограничава. Предлагам тези, които искат да се изкажат, да не отнемат повече от 2-3 минути на изказване, за да има възможности за всички да се включат в дискусията. Благодаря сега господин Корнелис Де Йонг. Има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и за любезните ви думи, отправени към мен. Мисля, че моментът е важен за Европейския парламент, тъй като Другите институции вече е, са излезли със становище как да действаме в областта на наказателното право. От ноември 2009 година има заключение на съвета, има известие на съвета, на комисията по този въпрос, докато Европейският парламент все още не е излязъл със становище. Може би по процесуалното право сме вземали отношение по-често, но по материалното наказателно право не сме въпреки че вече няколко акта са приети, ако мога така да се изразя инцидентно, които имат отношение към материалното наказателно право. Тъй като това е обществено изслушване, господин председателю, не искам да отнема много време е, с увод. Е, мисля, че и за докладчика най-полезно е да изслуша изтъкнатите специалисти, които сме поканили днес. Те са доста и мисля, че всички е, ще се умеят да ми предложат интересни идеи е, това, което виждате като програма, ще бъде и структурата на моя доклад. Започваме с първия въпрос. Да предположим, че има някакво място за наказателно-правна уредба. Трябва ли тя да бъде приета на ниво Европейски съюз? Това е първият блок от въпроси. Втората група въпроси е добре, ще правим наказателно право, но какви са критериите за добрата наказателно-правна уредба? Това е втората група въпроси, на които ще се спрем. А третата група въпроси да кажем, критериите ще бъдат изработени на ниво Европейски съюз. Знаем какви са критериите за добро нормотворчество. Третата група въпроси е как да подходим към тази уредба институционно. Този въпрос е елементарен само на пръв поглед. Знаете, е, че в една национална система обикновено Министерството на правосъдието следи за качеството на наказателно-правните актове. Наказателно-правната уредба няма значение дали става дума за наказателно-правни норми във връзка с околната среда, с измамите или е, в друга сфера. Министерство на правосъдието е това, което следи за качеството и го проверява преди актът да се превърне в закон. Вярно е, че има бюрократични моменти, но все пак качеството се осигурява, докато на ниво Европейски съюз е още по-трудно. Да вземем нашия парламент като пример. Всички е, тук работим в различни комисии, всяка от тях – има някакво отношение към част от наказателното право, но няма едно място, където да се проверява дали санкциите, които се предлагат, си съответстват или престъпните състави е, са логични, ако ги сравните е, с други престъпни състави в друга област. Мисля, че по отношение на наказателното право можем да се опрем на норми, които вече фигурират в договора. Може да се каже, че в член 83 алинея първа от Лисабонския договор има едно изброяване на престъпления изрично, които тези престъпления се възприемат като особено тежки престъпления и имат международен елемент. Това е един критерий. Значи имате списък с престъпления в договора, имате и допълнителен критерий. могат да бъдат добавени и други престъпни състави, които не са изрично включени в договора. Договорът дава и друга възможност. Това, което се прави, да има сериозен принос към постигането на целите на европейската интеграция в сфера, където вече е проведена хармонизация. Да има вече някаква политика на Съюза и в нашия случай наказателното право да има сериозен принос за нейното ползотворно осъществяване. Тези норми, според мен, още не са използвани на практика, но можем да ги разискваме. Да, да разискваме какво означават те и какви критерии следва да използваме. Мисля, че дискусията ще бъде много интересна, защото други критерии пък присъстват в съобщението на комисията. Идеята за съдебния туризъм от страна на престъпниците. Да кажем, когато наказанията се различават или престъпните състави се различават, престъпниците могат да се стъкат на място, където смятат, че няма да бъдат наказани особено тежко, ако извършат престъпление и стигнат до съда. Не съм сигурен дали тази възможност е само теоретична или реална. Ще чуем това от нашите гости. Аз не виждам доказателство това да става на практика. Освен това, може би всичко зависи и от вида на престъпленията. Трудно е да си представим, че един крадец ще отиде в друга държава членка, да краде там, само защото наказанието за кражба е по-снисходително. Е, Но ще чуем от нашите гости какво мислят. много важно е да обсъдим принципа на съразмерност, който допълва принципа на субсидиарност. Съразмерността е особено важна в наказателното право, защото в в тази сфера винаги е, засягаме основните права на отделен човек. Е, някой бива лишен от е, своята свобода или от своето имущество или от определено право и винаги трябва да има основателна причина да се извърши такова посегателство. Трябва да има голяма вреда, която е причинена. Също така трябва да имаме предвид принципа ултима рацио, т.е. принципа на последната възможна мярка. Т.е. наказателно-правната мярка трябва да е последно възможно средство, към което се прибягва след като са изчерпани мерките с друг характер. Особено политиците като нас трябва да се занимават с този въпрос. Аз самият съм виждал в Брюксел, че понякога в вестниците е, шумно се разгласява някакъв инцидент. Какво може да направите вие като политик? Една от най-лесните реакции е да се каже, станало е нещо ужасно, трябва да го накажем, трябва да предложим нови наказания, трябва да създадем нови престъпни състави. Това е стереотипната реакция на политиците в случай на някакъв сериозен инцидент. Но е, в такъв случай не става ясно, е, че наказателно-правната мярка е ултима рацио, последното възможно средство, към което следва да се прибегне, едва след като всички други мерки за постигане на същата цел е, не са дали резултат. Значи съизмеримостта е особено важна. До тук говорих за първия блок въпроси. Втория блок ще бъде свързан с е, с по-традиционните принципи на наказателното право, законност, лична вина, е, законът да е ясно разбираем, доколкото е, той посяга върху личната сфера на хората, в този случай не трябва да има неясноти в него и наказателният закон не може да ретроагира. И най-сетне Последният принцип, на който ще се спра, може би нашите гости ще се спрат на други принципи, това е принципът на кохерентността, на вътрешната логика. Вътрешната логика в наказателното право е от изключително значение. Това е свързано и с принципа на пропорционалност или съразмерност. Не може да се определя много високо наказание, много тежко наказание за едно престъпление, без то да е логично съгласувано с тежестта на наказанията за други престъпления. Мисля, че с това ще е, огранича изказването си. Очаквам с нетърпение изказванията на всички оратори. Много се радвам да видим около нашата маса днес всички тези известни е, лица. Всяка от политическите групи имаше възможност да предложи участници, което улесни и докладчика в поканите, но наистина с нетърпение очаквам изказванията и ви благодаря за тази възможност. Okay. Thank you, благодаря на Корнелис Деянг за това, че въведе основните теми и принципите субсидиарност, пропорционалност, необходимост, ултима рацио. С което вече можем да преминем към дискусията. И така, Нека първо да дам думата на професор Ханс Нилсън, професор в Колежа на Европа в Брюш и ръководител на отдел съдебно сътрудничество към съвета на Европейския съюз. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за уводните думи. Много се радвам, че мога да дойда тук в качеството си на преподавател. Много се радвам, че мога да говоря пред тази комисия и че говоря наред с толкова много други важни е, преподаватели. Няма начин за толкова малко време да обобщя или Лисабонския договор – и развитието по отношение на наказателното право в Европейския съюз, но ще се опитам. Когато бях в армията, сержанта се казваше лесно е, но аз добре знаех, че само трябва да се опитам, за да разбера колко е трудно. Подобно е положението и с наказателното право в Европейския съюз. Има толкова много действащи листа, от, лица от 57 година Съвета на Европа, след това е, Шенген, след това Северното сътрудничество, сътрудничеството в Юго-Источна Европа, както и ООН, т.е. Е, е, световното ниво. И точно тогава се запознах с Денис, когато се срещнахме в контекста на ОНЕ и се занимавахме с корупцията преди няколко години. Радвам се, Денис, че се срещаме отново тук и ще говорим за наказателното право. Започнахме през 1993 година, преди по-малко от 20 години това бе началото на работата по наказателното право в Европейския съюз с Мастрихския договор. Разгледах внимателно първите решения, взети от съвета. Първите 99 решения са просто заключения или препоръки и в никакъв случай е, не са били задължителни. Едва Стотното решение на съвета има задължителен характер. Той е конвенция. И едва по-късно, през 99-та година, на 1 май 99-та година, започнахме по-сериозно да се занимаваме с наказателно право. Преди малко повече от 10 години с Амстердамския договор. След това с договора от Ница нямаше много нови развития, с изключение на това, че се включи Eurojust в е, или Евроюст в договора. Имаше много планове за действие. Тампере, програмата от Хага, програмата от Сокхолм, стратегията за хилядолетието, плана за действие от Виена и плана за действие за организираната престъпност. Имаше един период, в който съвета изготвяше планове за действие един след друг, без особено да се действа по тези планове. Държавите членки подхождат различно. Някои настояват на националната държава, настояват на суверенитета, на сътрудничеството. Ако видите думата суверенитет в становището на Конституционния съд на Германия ще видите думата суверенитет, спомената 33 пъти. Има други страни, които смятат, че е добре да има хармонизация или поне сближаване на правото в областта на наказателното право и това са страните, които говорят за европейско съдебно пространство, европейски прокурор, корпус юрис, създаване на Европейски наказателен съд и Европейски наказателен кодекс. Всичко това е свързано с развитията в Амстердамския договор – и вече преминаваме към нова парадигма да не се работи основа на двустранно сътрудничество, а да премахнем гражданите, а, а, границите а, не само пред престъпниците, но и пред а, тяхното преследване. Разбира се, можем да се запитаме дали това действително е факт. В съвета първоначално се изискваше единодушие. Имаше пет нива на вземане на решения в съвета, по-късно четири. Сега все още са четири. Имахме двойно право на инициатива от Амстердам насам. А съветът много бавно взема решения и много често тези решения в крайна сметка опират до най-малкото общо кратно. Освен това, се взема предвид и съвместното признаване на съдебни решения във връзка с Амстердамския договор и, при, при, и програмата от Тампере за постигането на това взаимно признаване. Говори се за институции като Евроюст, Европол и мрежи. Някои мрежи добре действат. Това е Европейската съдебна мрежа, мрежата срещу геноцида и престъпленията срещу човечеството, както и външното измерение, защото всички си дават сметка, че престъпността не спира на границите на Европейския съюз. Ако погледнем каче, е, количеството на работата от периода, от Амстердамския период, е, виждаме, че то не е малко 35 рамкови решения и директиви са приети, 16 по сътрудничеството, 12 от които по взаимното признаване, 14 рамкови решения по наказателно по материалното наказателно право, допълнителни 5 директиви, 17 решения по Евроюст и 6 международни споразумения, като а, трябва да си призная, че не успях да преборя всички елементи в заключенията на съвета и в препоръките и резолюциите на съвета. Така че по време на действието на Амстердамския договор за тези 10 и половина години бе свършена изключително много работа бяха взети 7 или 8 задължителни решения. Проблемът обаче бе свързан с приложението в държавите членки и с контрола на това приложение. При преговорите в контекста на Амстердамския договор – комисията имаше правото на инициатива. Нека да ви припомня, че по Мастрихския договор комисията дори нямаше право на инициатива в тази област, което е добър признак за това колко чувствителна е тази област. Виждате, че постепенно нещата се развиват. Европейския парламент само даваше своето съгласие. Нещо, което бе измерение на демократичния дефицит в Европейския съюз. Решенията бяха задължителни, но имаха само непряк ефект и имаше задължение да се интерпретира националното право в съответствие с тези задължителни решения. Също така имаше възможност съдът на европейските общности да дава предварителни решения. И 18 държави членки се възползваха от това. След това с Лисабонския договор третия стълб се вля в първия стълб, но можем все още да се може все още да се спори дали е, нямаме остатъци от третия стълб, защото в крайна сметка имаме елементи като така наречената аварийна спирачка във връзка с наказателното право. Това е също така една област, в която компетенциите се споделят между държавите членки и Европейския съюз. Всичко това има своите правни последици и много от тях все още не сме видели на този етап. Същото въжи и за директивите и регламентите. Има възможност да се работи с регламенти в областта на наказателното право, но това все още не се прави. Предполагам, че в бъдеще ще се стигне и до това. Сега, може би е, някои от вас се питат какво означава един инструмент в областта на наказателното право да има пряк ефект има различни разпоредби. Някои могат да имат пряк ефект във връзка с жертвите, с сътрудничеството, с подпомагането на жертвите. Всичко това не е част от материалното наказателно право, но се отразява на правоприлагането и на защитата на гражданите на Европейския съюз. Все още обаче не съм виждал решения в тази област. Комисията има право на инициатива, но също така инициативата може да се поеме и от група от държави членки. Стига това да са 25% или повече от държавите членки. След 5 години, т.е. от 1 декември 2014 година, комисията и съдът ще имат пълни права, така както по-рано имаха по другите елементи на първия стълб. В държавите членки Министерството на правосъдието ще започнат да прилагат решенията, ако все още не са го направили рамковите решения. Що се отнася до демократичната легитимност, вече решенията се вземат съвместно с, Европей, с Европейския парламент, така че на практика може да се говори за нещо като двукамерна система в Европейския съюз. Има и една особеност възможностите държавите членки да решат да не се включат или да се включат в някои мерки. Това въжи и за страни като Дания, например. Има хора, които казват, че програмата от Стокхолм е моята програма, мой... плода на моя труд. Не знам е, дали е вярно, но е, е, е виждате е, е, как нежно се отнасям към нея. На практика всички тези хора, които виждате на екрана, са хората, които изработиха Стокхолмската програма. Стокхолмската програма имаше за цел да ребалансира онова, което Европейския съюз бе правил по-рано и да сложи по-голямо ударение върху защитата на гражданите, на уязвимите лица, на личните данни, т.е. да се вземат не само репресивни мерки, но и да се вземат мерки от по-мек характер, които обаче е, действително отиват за защита на гражданите. И така, Стокхолмската програма бе една програма за европейските граждани. Е, но и в контекста на наказателното право, което само по себе си е репресивно, е, поставихме ударение на някои много важни и приоритетни области. И вече има множество въпроси, по които се работи, които бяха определени като много важни в Стокхолмската програма. Например, трафика на хора, сексуалната експлуатация на децата, киберпрестъпленията и други. И във всички тези области има прияти мерки. Що се отнася до Лисабонския договор? Няколко коментара. В Лисабонския договор се казва, че трябва да се работи с съдебни решения, т.е. в областта на наказателното право, за разлика от начина по който се работи в съвета на Европа, не можем да се занимаваме само с сътрудничество между полицейските органи, защото всъщност тук става дума за взаимно признаване на съдебни решения. И при преговорите ясно се заявява, че полицейските органи не могат да се разглеждат като съдебни органи, т.е. трябва да има валидиране, за да могат те да си сътрудничат. Същевременно се говори и за трансграничните измерения. Не се говори за трансграничните последици на решенията, това се е, споменава при гражданското право, но тук се говори и за трансгранично измерение, е, защото е, искахме един по-широко обхватен термин. Е, тоест, .е. не искахме да говорим за конкретни последици, а просто за измерение. Говори се в Лисабонския договор и за минимални правила. Наскоро публикувах една статия по тази тема в, един шведски, в едно шведско правно издание. Статията на английски мога да ви изпратя. Мога а, тук да ви информирам, че все още няма вече да се работи по минимални правила, така че държавите членки от там нататък да са свободни да правят каквото и изберат защото в Лисабонския договор вече има споделени правомощия. И в момента, в който има правомощия на Европейския съюз, например по трафика на хора, това означава, че вече правомощията са по-скоро в в ръцете на Европейския съюз, отколкото на държавите членки. Също така, ако парламентът е взел решение, че дадено правонарушение се разглежда като престъпление, когато е умишлено, тогава решението е задължително в държавите членки. Не могат държавите членки да вземат противоречащо на това решение. И така тук говорим за директиви, които имат пряк ефект там, където не са били правилно транспонирани. Колегата ще говори за примерните разпоредби в областта на наказателно право, наказателното право, така че няма да навлизам в големи подробности, просто искам да кажа, че те се разработват с Европейския парламент и дават възможност на много гъвкавост и когато работехме с, в шведския парламент по този важен документ, предвидихме, че е необходимо да има и по-нататъчно развитие. И точно това се опитваме да постигнем сега. Опитваме се да постигнем някаква последователност във връзка с приятите директиви. Не винаги е сигурно, че това ще е възможно, защото докладчиците са различни, но при всички положения е необходимо да се и сработи една съгласувана последователна система от актове. Що се отнася до пътната карта, няма да навлизам в подробности, тя е просто още един начин да се доведе до съгласуваност тази област. Лисабонския договор ни дава и нови възможности, що се отнася до оценките, до обучението, особено до обучението на магистрати и Честно казано, много жалко е, че има полицейска академия на европейско равнище, но все още няма европе... Е, една истинска, реална европейска съдебна академия. Големи са надеждите ми и по отношение на финансовата перспектива, която ще започне да се договаря с Европейския парламент съвсем скоро. Наистина е прекрасно това, че около 800 милиона са заделени за областта на правосъдието, защото когато аз започнах в цялата област на правосъдие и сигурност имаше само 2 милиона заделени за тази област. След това а, говорим за новите решения за Европол и за Европейския прокурор. Европейския прокурор вече е тема, по която не се спори дали и ще има или няма такъв прокурор, няма да има, а по-скоро се спори кога ще се въведе Европейска прокуратура. А, има преговори в момента по Европейската заповед за закрила също по сексуалната експлуатация на деца. Надяваме се, че ще можем в съвета да започнем преговорите с парламента по Европейската заповед за разследване. Започваме преговорите с парламента по кибератаките през следващото председателство. Също така работим и по една доста тежка тема. Данните с имената на списъците с данните на пътниците на авиолиниите. Статистиката в областта на престъпността е доста пренебрегната. Има една директива по правата на жертвите. Надяваме се, че там ще се изработи поне общия подход следващата седмица, още по време на полското председателство. Също така имаме споразумение с парламента по така наречената наречения списък на правата. Правата на рисуването, също така се работи по достъпа до адвокат и мерките за злоупотреба с вътрешна информация. Има още предложения, които се очакват в бъдеще по конфискацията, по защитата на данните, по уязвимите лица, трафика на хора, защитата на финансовите интереси, Евроюст, задържането на данните, пътните престъпления, компенсациите за жертвите, замразяването на средствата на заподозрени терористи и една евентуална система за проследяване е, на финансите на терористите, защитата на еврото, съвместно признаване на дисквалификации, липсва, изчезнали деца, правна помощ, интелектуална собственост и също пътния транспорт, санкции свързани с транспорта. Виждате, че това са изключително много области, в които се работи, така че Лисабонският договор ни разкрива много нови възможности и ни дава възможност сътрудничеството в областта на наказателното право в Европейския съюз – вече да не бъде обвинявано, че страда от демократичен дефицит, тъй като има пълно сътрудничество между парламента и съвета въз основа на предложенията на, предложенията на комисията. С това наказателното право в Европа напредва. Благодаря. Благодаря, професор Нилсон. Вие е, представихте много задълбочен обзор на тази революция, както я нарекохте, на този процес на преминаване на тази материя, която е от традиционната юрисдикция на държавите членки, към сферата на Европейския съюз. Особено, що се отнася до транснационалните престъпления, тероризма, трафика на деца, експлоатацията на жените, престъпленията в кибернетичното пространство, наркотиците, оръжията, корупцията, изпирането на пари. борбата с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, също спада към тази сфера. А, мисля, че това, което вие казахте, ни е, дава добра основа е, за преминаване към е, следващата точка, но искам да приветствам сега господин Уилямс, председател на Еврожуст. Много се радвам, че отново сте тук. На няколко пъти вие сте участвали в изслушванията, организирани от комисията Либе и присъствието ви е много ценно и днес. Преминаваме към следващата точка, която ще бъде представена от професор Андре Клип, професор по наказателно право наказателен процес и транснационално наказателно право в университета в, Маастрихт. Господин Клип, имате думата за около 15 минути, за да разполагаме с достатъчно време. Благодаря, господин председателю. Благодаря на Европейския парламент, особено на господин Де Йонг за поканата. Голяма чест е а, да бъда тук с вас и да говоря за бъдещото развитие а, на Европа европейското наказателно право. Вярно е, че работя в Маастрих, но няма нужда да припомням развитието, договора от Маастрих. Това вече бе направено от господин Нилсон. Ще припомня някои от условията, които правят желателно съществуването на европейско наказателно право. Трябва и да отговорим на въпроса има ли случаи, в които националното наказателно право не е достатъчно? Какви критерии за инкриминиране трябва да се прилагат по отношение на европейското наказателно право? Къде трябва да се вземат решенията за такова инкриминиране. Мисля, че това е много важен въпрос поради все по-голямото значение на европейското наказателно право. То ще расте в бъдеще, независимо дали това ни харесва. И за това мисля, че а, а, трябва а, да сме наясно с тази тенденция. А, както подръжниците и така и нейните противници. Не е достатъчно да се придържаме към добре очертаните национални граници. Това няма да бъде релевантно в бъдеще. Все повече престъпленията ще имат международен характер и за това е редно да сме подготвени. По критериите за инкриминиране има три кумулативни условия. Първо трябва да има вреда както често казваме в наказателното право, е, рехцгуд. Трябва да има интерес, защитен от правото, който е нарушен. Да кажем, е, нарушение срещу интересите на е, деца, измама, която засяга някакъв бюджет – Второто условие е наказателното право да е най-подходящият начин за реагиране на съответния проблем, останалите средства да са недостатъчни. И е, третото условие за инкриминирането, на което ще се спра най-подробно, е европейското законодателство е, да поражда някакви допълнителни ползи, за разлика от националното законодателство. Мисля, че е полезно за парламента в сътрудничество с съвета и комисията изрично да формулира тези критерии. Така е, законодателството няма да бъде приемано хаотично, както в миналото. Е, струва ми се, че примерните разпоредби, разработени от съвета, са много полезно средство в тази връзка. За първия е, критерий, който споменах, първото условие – вреда. Няма много дискусии в тази връзка. Въпреки, че е, някой път, когато говорим за детската порнография, е, се е, дискутира дали има смисъл а, да се инкриминира а, детската порнография в интернет, която е виртуална. А, ако се поставят а, а, въпроси, а, при които а, е съмнително наличието на конкретна вреда, тогава трябва да изследваме интересите, които се засягат и които обославят намесата на наказателното право. Сега, наказателното право трябва да е, както казах на второ място, най-подходящият начин да се реагира. Това означава, че не можем да се преборим със съответния проблем без да използваме наказателното право. Общо взето, много малко са данните за този е, тип необходимост. Тук е, е, законодателят е застрашен от някои опасности и някои капани. Може да се направи извод, че щом все още се извършват престъпления, значи има нещо, което не е наред с материалното наказателно право. Виждаме, че в държавите членки има и кражби, и убийства, и изнасилвания. Не бих е, казал, че това се дължи на дефекти в наказателно-правните разпоредби. Просто престъпления винаги са съществували. Самият факт, че такива съществуват, не означава, че наказателното право е неадекватно. Като не само преподавател по наказателно право, а и като съдя в апелативен съд, често се сблъскам с този проблем. По един и същия въпрос има доста обширно законодателство, например по трафика на хора. И практикуващите специалисти често изпадат в грешка, тъй като а, законодателните актове за трафика на хора само за 10 години са изменени многократно. Понякога дори е, на пръв поглед е, е, несъвършено законодателство може би служи по-добре, отколкото да се опитваме теоретични празноти да запълваме с многократни изменения. Мисля, че оценката на въздействието трябва убедително да сочи към наличието на проблем, свързан с материалното наказателно право. Защото някой път, когато има проблем, той не е проблем на материалното наказателно право, а проблем на капацитета на обвинението и на полицията. Сегашната оценка на въздействието, която е, е направила комисията, често пъти е, нееднократно повтаря е, перверзния характер на съответното престъпление. Това е повече свързано с вредата, а не с необходимостта от наказателно-правни мерки. Да се повтаря колко перверзна е детската порнография или колко пари губи европейският данакоплатът заради измамите, това са съображения свързани с първото поставено от мен условие – вредата, а не факти, които доказват необходимостта от наказателно-правна мярка. Също така, когато се прави оценка на въздействието, е добре да се задава целта на законодателството. Често пъти а, е, ние, учените, имаме впечатлението, че целта на законодателния акт е, а, е, е, пълна превенция, т.е. да не се извършват престъпления въобще, но това не е реалистична цел. Ще кажа и няколко думи сега за третото условие, е, третия критерий за инкриминиране, е, което според мен е най-важно, защото е, първите две условия са предмет на общи норми във всички държави членки. Третото условие е допълнителната полза, проистичаща от регулирането на общо европейско ниво. Според мен това е най-важният критерий за нашия дебат и той е свързан с принципа на субсидиарност. Мисля, че е разумно европейско законодателство да съществува тогава, когато вредата се проявява на европейско ниво, а не като стриктно национален проблем – и а, когато тя се проявява на европейско ниво, с нея не могат да се справят адекватно отделните държави членки. Да кажем, финансовите интереси на Европейския съюз, изпиране на пари, засягащо финансовите потоци на Европейския съюз. А, проблеми свързани а, с държавите членки като цяло. Е, стабилност на европейската финансова система, опазване и защита на еврото. По този въпрос, впрочем, на друго място, в друг форум, ще има други дискусии по-късно днес. Престъпленията, когато са с международен елемент, тогава може да има място за европейско нормотворчество. Детската порнография е подходяща материя в тази връзка, тъй като резултатите от това престъпление често се обменят в международен план. По европейската наказателна политика комисията е задала въпроса каква е допълнителната полза от европейско законодателство в наказателно-правната сфера и първо, тя смята, че общото европейско наказателно право ще улесни свободното движение и ще засили доверието на европейските граждани към Европейския съюз. Според мен аз не съм убеден, че това е валиден довод. В момента държавите членки имат доста, доста норми е, във вътрешните си законодателства, които не са препятствали е, свободното движение. На второ място комисията казва, че ако има европейско наказателно право, престъпниците няма да могат да се ползват от разликите в националните системи и да се крият зад различните национални граници. Според мен това също не е основателен довод. Факта, че има разлики между материалните наказателни законодателства, не стимулира извършването на престъпления. Просто е, въпросът тук е дали има шанс да бъде заловен извършителят, дали този шанс е по-голям или по-малък на едно или друго място. На трето място, е, според комисията, общото европейско наказателно право ще е, разшири е, хипотезите на взаимно признаване. Според мен това също не е убедителен довод, защото ако има много голяма разлика между материалните наказателни законодателства на държавите членки, тогава взаимното признаване е въпрос на процедура. Четвъртият довод на комисията е най-убедителен че европейското наказателно право ще е, помага за наказването и превенцията на сериозни посегателства срещу политиките на Европейския съюз. Това според мен е релевантен довод. Съдът ни помага е, с известните си решения за обесилването на а, двете рамкови решения а, по отношение на замърсяването при източника и екологичното наказателно право. Когато прилагането на ефективни и възпиращи наказателно-правни мерки е от голямо значение за превенцията и защитата на а, интересите на общността, то общностното право може да задължи държавите членки да въведат наказателно-правни мерки за защита на тези интереси. Искам сега да се спра на опасностите и капаните, за които споменах в началото. Опасности и капани свързани с създаването на общо европейско наказателно право. Мисля, че винаги трябва да се поставя въпросът дали ситуацията, която сме идентифицирали като проблемна е резултат от недостиг, от недостатъци е, на материалното наказателно право. Представете си пазарна манипулация, е, сделки от вътрешни лица. Е, според мен, тук имаме доста примери на завършили с неуспех наказателни преследвания. Това означава, че може би има празноти. В повечето случаи обаче е, други фактори е, са причина за проблемите, а не материалното наказателно право. Да кажем, когато е, имаме е, измама, е, процедурни са проблемите, капацитетни също. Дори в ситуации, в които поведението е явно нежелателно – и е горещ кестен от е, гледна точка на политическите ни желания и стремления, наказателното право може да се окаже е, неадекватно средство за преодоляване на проблема. Ще дам един пример. Директивата 2009-52 за санкциите на работодателите в член 9 се предвижда, че ако се извършва нарушение от работодател и който използва незаконно работата на незаконно пребиваващ иммигрант, жертва на трафик на хора от трета страна, това, според мен, е нещо, което не би трябвало да съществува. Никой съдя не би желал да попадне на такова дело. Толкова много елементи има в престъпния състав в тази норма, че е просто невъзможно да го докажете и е невъзможно да получите реално осъждане от страна на съда. Затова смятам, че това не е пример, който трябва да бъде следван. Много норми в директиви, в рамкови решения са толкова а, детайлни, все едно Европейският съюз и неговите органи трябва а, да ги прилагат сами. Е, често пъти забравяме, че всъщност всички актове в областта на наказателното право подлежат на въвеждане в националните законодателства и всички детайли за отекчаващите обстоятелства, за участието и съучастието в престъплението, е, за различните форми на престъпна дейност не следва да бъдат уреждани в европейския акт. Те се уреждат на национално равнище. Ще приключа е, с тези сфери, за които според мен е оправдано да се законодателства е, чрез наказателното право. Струва ми се, че тук има граница на темите, които могат да бъдат уредени от европейското наказателно право. Те трябва да отговарят на критериите за реална общоевропейска вреда. Те трябва да отговарят на критерия за необходимост. Тоест, наистина наказателното право да е адекватната реакция и европейското наказателно право да поражда допълнителни ползи, каквито не биха били извлечени чрез национални наказателно-правни мерки. Тук са необходими много изследвания. Те трябва да бъдат направени. Е, нуждаем се от правни изследвания, криминологически изследвания, които да обосноват необходимостта от европейско наказателно право тези актове трябва да отговарят и на принципите на субсидиарност и на, принципите, и на принципа на ултима рацио, т.е. наказателното право да се използва като крайно средство. Председателят, благодаря господин а, Клип за това, че а, така категорично направихте изложението си и защитихте тезата си, а освен това се вместихте и в 15-минутните предели. Това ми е позволява а, да дам думата на професор Алан Нието Мартин, професор в университета на Кастилия Ламанч в Мадрид. Економическо наказателно право в Европейския съюз е темата на това изказване. Благодаря много. Искам само да уточня, че университета на Кастия Ламанча не е в Мадрид, а е в Толезо. Да, и ви, чухте, че аз се заколебах, но реших да прочета каквото е написано в дневния ред. Знам, че Кастия Ламанча не е в Мадрид. Благодаря много, много се радвам, че е, организирахте този диалог между представителите на академичната област и законотворците. Мисля, че това е много добра стъпка. Ще го разделя изказването си на три части. Първо ще говоря за начина по който договорите действат в областта на наказателното право и по-конкретно в областта на економическите престъпления. След това ще говоря за това, защо не винаги сме действали така, както се предвижда от договорите. Ще дам примери. И на трет... в третата част ще говоря е, за смисъла на рационалната наказателна политика. От моя гледна точка, целта е да имаме рационална наказателна политика. Има три условия. Първо, да имаме възможност да се работи в области, където престъпниците действат наднационално. А, възможно е да има фрагментирано наказателно право, но в никакъв случай не бива да има фрагментирана наказателна политика. Мисля, е, че за това Европейския съюз трябва да използва своите възможности да дефинира тази политика и, договорите дават такава възможност. Има различни модели. Първо модел на защита на финансови интерес на Европейския съюз. Това е област, в която имат, има много възможности. Европейски прокурор, възможност за хармонизация и възможност за използване на аварийната спирачка. Също така има области, в които може да се създаде автентично европейско наказателно право с, е, по отношение на европейските или федерални престъпления. От там нататък можем да говорим за втори модел за хармонизация, член 83. Член 83 алинея първа може да се използва там, където има връзка между економическа престъпност и организирана престъпност, нещо, което е доста често в някои области, например трафика на отпадъци. <clears throat> в член 83, алинея 2, се е, дава възможност за още по-силна намеса. Предполага се държавите членки да са длъжни да налагат адекватни санкции на всички нарушения на европейските норми. Това е важно, тъй като има области като тероризма и детската порнография, където в директивите се определят забранените а, типове поведение и санкциите за тях. А, в 2 втора алинея, има а, а, конкретни санкции за екологични престъпления. И основният принцип тук е хармонизация на санкциите. И накрая, ако има нужда от намеса в областта на економическата престъпност, тогава могат да се използват разпоредбите по член 83 алинея 1. Вторият важен елемент, свързан с наказателната политика на европейско равнище, е да се разпределят по адекватен начин компетенциите на национално и наднационално ниво. Тук се работи и с принципите на субсидиарност и пропорционалност. Какво означава това? На първо, първо означава, че наместа в областта на националното наказателно право не трябва да се сравнява с хармонизация. Разбира се, в член 83 се говори за хармонизация, но ако тези два принципа се вземат предвид, трябва да се намерят альтернативи на хармонизацията, за да се търси един общ подход към общите проблеми свързани с престъпността. Хармонизацията трябва да бъде ултима рацио, последно средство при намесата в областта на общата престъпност. От друга страна, никога решението не трябва да бъде или хармонизация, или нищо. На второ място. Както споменах по-рано, проблемът не е с свързан с определението за престъпните поведения, които се забраняват, а с естеството на санкциите, които трябва да бъдат наложени във връзка с тежестта на престъпленията. В тази връзка идеите за пропорционалност и субсидиарност трябва да играят по-силна роля и е, да се работи въз основа на три стъпки. Първо, винаги санкциите трябва да зависят от държавите членки. Тоест, държавите членки трябва да са длъжни да налагат ефективни санкции, да определят ефективни санкции, които същевременно да са пропорционални и с възпиращ ефект. Нещо, което знам и във връзка с решението за гръцката царевица. Оттам нататък втората стъпка е там, където държавата членка не е а, определила такива санкции, а, трябва тя да бъде потикната да определи такива санкции. И само а, там, а, където тези две първоначални стъпки не са довели до резултати, може да се направи опит за хармонизация. Както отново казах, това е последно средство. Третият елемент на аргумента тук е свързан с основното наказателно право и е с това, че санкциите трябва да съответстват е, на тези в други директиви. Не може, например, злопотребите на пазара да се санкционират а, с по-тежки наказания от а, трафика на хора. А, и всичко това е, е свързано с а, целта да се постигне някакво а, а, съответствие между националните а, е, наказателни кодекси. И затова тук трябва да се вземат преди следните неща – а, хармонизацията е крайна мярка. Това е едното. И а, второ, има много други възможности за намеса. Нека да видим до сега какво сме направили. До каква степен принципите на субсидиарност и пропорционалност са работили добре и а, до каква степен са доказали своята полза. Отговорът е, нещата стоят доста зле. Тези принципи на практика дори не са споменати в рамковото решение за частния, частния сектор и околната среда. А в директивата за злопотребите на пазара има една клауза, свързана с трансграничния характер на щетите, но това е просто една стандартна клауза. Разбира се, направени са доста усилия за предварителна подготовка. Там, където има економически престъпления, основният аргумент е необходимостта да се избегнат ограниченията на дейността на пазара. Този аргумент е, се вижда във всички отрасли. Ам, Но при него има два проблема. Първо, предполага се, че изкривяването е в резултат на различната тежест на санкциите. Вторият аргумент е, че използването на този аргумент е опасен, тъй като може да ни доведе до повече наказателно право. И така, по отношение на пазара се е, предпочитат по-низки санкции, например административни санкции, а хармонизацията изглежда се опитва да увеличи тези санкции. И така, директивите трябва много внимателно да, да избягват налагането на по-тежки санкции, защото така влизаме в омагиосен кръг, е, който ще завърши до разширяване на наказателното право. А, всъщност, идеята да се хармонизират минималните стандарти е точно обратната. Ефективността на санкциите е най-важният е, въпрос, а не тяхната тежест. Ефективността им е, е елемента, свързан с възпиращия ефект. Разликите в ефективността на санкциите е, са това, което отличава наказателните системи в различните държави членки, а не разликите в тъжестта на санкциите. Нека да ви дам пример с злопотребите на пазара. В този случай директивата дава на държавите членки широко обхват на собствена преценка за е, определене на санкциите всеки, във всяка страна може да има различни наказания от една година в Белгия до 15 години в Италия, например, за злопотреба с вътрешна информация. Всичко това се дължи на това, че в някои страни се залага повече на наказателните санкции, в други на административните санкции. Но всъщност престъпленията също са, се различават. Например, в Испания след 12 години от влизането на първата директива за злопотребата с вътрешна информация, все още не са налагани санкции, свързани с тази директива. Това въжи и за, за употребата на пазара. Проблемът не е наказателното право, а начина по който властите в Испания, които отговарят за борсите, откликват на този тип поведение. Нека съвсем накратко да направя още няколко коментара. Наказателното право изкривява пазара, това е ясно. Но всъщност изкривяването не, не се дължи на различните санкции, а на различието в забранени, забранените поведения. Ето, например, наказателната отговорност на юридическите лица. Европейския съюз е задължил държавите членки да налага санкции на юридически лица. Във всяко решение и е, директива от втория протокол за защитата на финансовите интереси, от Конвенцията за защита на финансовите интереси, се упоменават и юридическите лица. В различните държави членки има различни санкции. В Италия и Германия, например, има административни санкции. Тези санкции обаче могат да бъдат точно толкова ефективни, както и наказателните санкции, прилагани във Франция или Англия. Проблемът в тази област е, че, както исках да подчертая по-рано, няма правна сигурност. Предприятията не знаят какво да направят, за да избегнат санкции в различните страни. В Италия и Австрия, например, има програми за съответствие. И те са част от нормативната уредба, докато в страни като Франция не са. Това създава проблеми, защото дори там, където програмите за съответствие се вземат предвид, изискванията могат да са различни. Ето, например, в Италия има изискване да се създаде служба за спазване или за съответствие, която не съществува в други страни. И така искам да а, обобщя. Първо, принципите за субсидиарност и пропорционалност е, на практика нямат е, е, практическо предложение, що се отнася до разработването на директивите в тази област. Хармонизацията също така не е пенкилер. И на трето място хармонизацията необходима там, където има правна несигурност и където не санкциите, а по-скоро забранените типове поведение а, са твърде различни в различните страни. Преминавам към третата част от изказването си. Какво да правим за бъдеще? Отговорите могат да дадат специалистите по оценката на ефективността на наказателното право. Основните идеи тук са следните. Да се направи такава оценка не означава просто да се потвърди дали една държава членка е приложила дадена директива или рамково решение. Оценката е много по-широка дейност. Не само, че трябва да се оценява хармонизирането на наказателно право, а трябва да се вземе предвид всеки един отрасъл, който е от значение за съответната област. Оценката също така трябва да се основава на това до каква степен са постигнати основните принципи, гаранции и ценности на наказателното право. Много важно е оценителят да е независим и да работи мултидисциплинарно, нещо, което не може да се каже за европейските оценители. И така, мисля, че си струва да се помисли за създаване на Европейска агенция за оценка на наказателната политика, която би могла да събере информацията от различни центрове, занимаващи се с наблюдение на общата методология – и а, е, трябва да е свързана с Европейския съюз, тъй като а, е, това а, е, означава изпълнение на правомощите на контрол на Европейския съюз. Много важно е законодателят да трябва да докаже, че мерките са необходими. Благодаря. Благодаря, господин професор. Сега даваме думата за изказвания. Всеки, който иска да вземе думата, да зададе въпрос, моля да вдигне ръка и да се представи. Предлагам да съберем въпросите на куп, след което ще дадем думата, думата отново на участниците в този кръг а, от изказвания преди да преминем към следващия кръг. Припомням, че рискуваме да закъснеем. Затова е, моля, госпожо Латфорд, вие искахте въпрос да зададете първо. Much, благодаря, господин председателю. Искам да благодаря е, за тези изключително интересни изказвания, е, които до някъде ме и притесниха доста при това. Мисля, че наистина трябва да си запишем категоричните предупреждения, които чуваме от учените и от специалистите, практикуващите специалисти. Зная, например, че професор Клип е, е както учен преподавател, така и практикуваща съдия в апелативен съд. Разбира се, и професор Нилсон е също учен и практикуващ специалист. Преди две години съветът изработи тъй наречените примерни разпоредби. Е, две години след това комисията излиза със съобщение. И е, в това съобщение се казва, че комисията ще сформира група от експерти за по-нататъчни обсъждания на важни правни въпроси, включително тълкуването на наказателно-правните понятия, редовно използвани в европейското законодателство. Например, ефективни възпиращи санкции, помагачество, и други подобни понятия. Бих казала, че най-малкото реални мерки очакваме отдавна. Представете ли си, професор Клип, някой прокурор да повдигне обвинение и да очаква ефективна присъда на основание директивата или по-скоро определението, което се съдържа в директивата за санкциите за работодатели. Чухме, ако правилно съм разбрала професор Нилсон, че по доктрината за върховенство на европейското право, ако директива предписва умишлено поведение за наказателно правна санкция, тогава националният законодател не може да предвиди поведение е, с елементи на непредпазливост. Последиците от тези разлики са огромни. Всъщност, вие и като законодател, и е, като учен, е, със сигурност се чувствате неловко, като си представите какви последици има за определенето на наказание в национален план начинът по който ние определяме минималното, минималния размер на максималното наказание което да бъде налагано за определени престъпления. Това е причина да се чувстваме изнервени. Две години след заключенията на председателството, на съвета всъщност, е, където е, се заявяваше намерение да се е, проведат обсъждания с други институции. Не си спомням съветът да се обърнал към парламента и да е казал, вижте какво, трябва много сериозно да обсъдим тези въпроси. Не си спомням да е направено такова нещо и спрямо Европейската комисия. Нали, трудно е да се организира такова обсъждане в четвъртък сутрин, когато доста от колегите са тръгнали за избирателните си райони, но искам да благодаря на господин Де Йонг, защото сега трябва наистина да се заемем с това е изключително важно отражение на европейското наказателно право върху националните наказателно-правни системи. Мисля, че трябва да спрем да действаме преди да сме напълно сигурни а, в ефекта, който пораждаме за тези наказателно-правни системи. Няма значение дали а, се говори за економически престъпления или за пазарни злоупотреби и манипулации. важното е да съберем информация за това какви последици предизвикваме. нека съберем информацията, нека я анализираме, нека си дадем сметка за пълния спектър на тези последици. Мисля, че това е огромно предупреждение към европейския законодател. Ние трябва да се вслушаме в него. Any, anyone else? willing... Има ли други желаещи да се изкажат? Въпроси, изказвания, коментари? Не виждам вдигнати а, е, ръце. Тогава а, е, искам а, е, да дам думата отново на изказалите се оратори, ако искате да коментирате изказването на госпожа Латфорд. Господин Нилсон, вие сте прав. Благодаря, господин председателю. Аз също се чувствам изнервен и така съм от последните 25 години, когато започнах да работя по въпросите на наказателното право в европейските институции. Вярно е, че европейското наказателно право. Всъщност наказателното право е извънредно деликатна материя. В европейски мащаб тук се съчетават всички наказателно-правни системи, всяка от които действа в определен... на определена територия. Вярно е обаче, че има някои видове престъпления, особено тези посочени в договора, където има необходимост от общи действия. Необходимо е да гарантираме наличието на общи престъпни състави и на общ подход при борбата с тези престъпления, защото говорим за е, престъпност с трансгранични измерения, а в Европейския съюз е, днес има много сериозни такива престъпления, изключително тежки. Трафик на наркотици, трафик на хора, измама. Най-големият е, брой случаи с които се занимава Еврожуст, например, по един и друг начин са свързани с измами. Моят опит показва, че ние сме внимателни, ние сме предпазливи, когато водим преговори в съвета с Европейския парламент. През последните две години участвам в тристранните срещи, на които се обсъжда материята на наказателното право. Член 67 от договора поражда задължение да бъдат съобразявани и правните традиции на държавите членки във всичко, което ние предлагаме и приемаме. За това не може да става дума за налагане на едно или друго на държавите членки. Ако държавите членки се страхуват, че предлаганият акт ще се отрази неблагоприятно върху националната им система, те могат да задействат тъй наречената аварийна спирачка. В документа на съвета от 30 ноември 2009 година можем да прочетем, че в законодателния процес ще обсъждаме заедно тези въпроси. Същевременно този документ призовава да бъдем последователни и да се придържаме към определена логика във всичко, което правим. Значи, когато правим престъпен състав или ам, дефинираме а, съучастието или помагачеството по-конкретно, е, трябва е, да е, бъдем наистина внимателни и предпазливи. В никакъв случай не става дума за това една институция да действа за сметка на останалите. Да, ще продължим обсъжданията. Аз самият много се радвам на, на доклада, който ще бъде прият по инициатива на Корнелис, защото той е важна част от процеса на дискусията. Искам да се спра конкретно на един въпрос – наказанията. Договорите ни дават възможност да извършим сближаване на наказанията, но това, което е направено в това отношение, до сега не е много. Колегите в последния панел ще вземат становище по този въпрос, но нямаме много, наистина. За наказанията се опитахме да предложим така известна хармонизация по отношение на тероризма, но държавите членки имат много по-големи наказания от тези, които съществуват на европейско ниво, много по-тежки наказания. Нали? Освен това се прилагат и норми различни, твърде различни норми във връзка с изтърпяването на наказанията. В някои държави членки наказанията се изтърпяват при режим два дни се смятат за три или пък извършителят се освобождава след ефективно изтърпяване на 50% от наказанието, така че не е постигнато многото. Господин Клип, благодаря, господин председателю. Има доста информация за въвеждането на европейските актове в националните законодателства, но е малко информацията за това доколко полезни са така въведените актове в националните правни системи. какви са причините? Е, може би защото актовете са твърде подробни като редакция. Аз дадох една идея, един пример – не всички забрани, разбира се, са чак толкова детайлизирани, като тази, която аз цитирах. Някои а, е, а, е, не са толкова детайлни, е, но аз просто ви дадох краен пример. Мога да ви дам примера за измамата със средства от Европейския съюз. Тази забрана в Холандия е в наказателния кодекс и инкорпорира елементите, свързани с финансовите интереси на Европейския съюз. Тоест, е, престъпното деяние трябва да засяга тези финансови интереси. Тази разпоредба обаче не се използва, защото има друга норма, която е много по-упростена. Тя изисква да се докаже, че има деяние свързано с подправяне. И а, е, това деяние е предизвикало а, е, потичане на парите в посока, в която не, те не е трябвало да текат. Това докажете ли е достатъчно, за да докажете, за да докажете вината и престъплението? А, и за това разпоредбата а, за а, измамата, а, която засяга финансовите интереси на общността, просто не се а, прилага. Моето очакване е а, е, европейските актове да съдържат упростени дефиниции и а, е, тези дефиниции да са свързани с ядрото на това, което се нуждае от защита. Естествено, че има а, е, много допълнителни елементи, които ви се иска да включате, но те ще трябва да подлежат на доказване за това. Аз не бих ги включил в актове на европейско ниво. Това ще затрудни доказването. Господин Мартин, мисля, че определенето при хармонизацията не е а, проблемно. Ние ще а, определим, що е съучастие, що е помагачество, но след това а, всичко се прилага на ниво национално наказателно право. И там има различни дефиниции и съдилищата действат по различен начин. Мисля, че Европейският съюз си задава много трудно, труд, трудна задача, трудна цел да изработи общи дефиниции. Това не е целта на хармонизацията. Целта е, е да се даде равностойна защита на правните интереси. И това е въпрос не на законодателство като такова, а на прилагането на законодателството. Е, това на свой ред изисква процес на оценка. Важното в директивата не е толкова нейният текст, а, а начина по който той се прилага. И за това, според мен, оценката, оценяването на тези процеси е а, изключително важна предпоставка преди да се премине към по-нататъчна хармонизация. Според мен, хармонизацията не е добро решение на голяма част от нашите проблеми. В това число наказателно-правните проблеми, с които се сблъскваме. Благодаря, професор Мартин. Мисля, че с това изчерпихме работата на а, първата група оратори. Ще преминем към втората група оратори, които ще бъдат несъмнено също толкова интересни, колкото и ораторите от първата група. Иск... Вие вдигате ръка, искате да направите коментар ли? Ако обичате, наистина кратко използвайте микрофона си, но ви моля да се изкажете кратко, тъй като окъсняваме. Ще ви бъда благодарен за вашата краткост. Имам конкретен въпрос. Ако това е релевантно и за другите а, е, панели, мога да изчакам е, и тях. Е, аз съм асистент на депутата Моника Маковей. Впечатли ме казаното от професор Мартин. Има някои интересни сфери, е, за законодателстване на европейско ниво, но преди да пристъпим към такова законодателстване трябва да има оценка. Правилно ли съм ви разбрал? Вие говорите за оценка на резултатите. Предполагам, че имате предвид да се оцени как всъщност функционират наказателно-правните системи в държавите членки. Дали са резултатни, дали са прозрачни. Имате ли някакви индикатори, които да ни предложите, професор Мартин? Но разбира се, това може да бъде въпрос и към всички останали участници. Отговор. Оценката е нещо, чиято методология в момента не знаем. Но ние се нуждаем от по-рационална наказателно-правна политика, не само на европейско ниво, но и на национално ниво. За да бъде рационална политиката ни, трябва да одобрим методика на оценка. Значи и рационално е в наказателно-правната политика да се очаква, че във всички страни ще се прилага едно и също – сега а, в Испания има а, предложение за а, въвеждане а, на доживотно лишаване от свобода. Ако беше извършена надлежна оценка, щеше да се види, че една рационална казателно правна политика изключва този подход. Искате ли да коментирате? Не такъв случай продължаваме с програмата. Както казах, сега ще изслушаме втората група оратори. Заместник председателят на комисията Либе и госпожа Кинга Гюнц ще бъде председател на тази сесия. И приканвам участниците в нея да заемат местата си на трибуната. Um, I would like to welcome the panelists of the second uh, panel and I would like to ask you to... Нека да приветствам участниците във втория, е, втората част на нашето е, изслушване и да, е, нека да преминем нататък, тъй като нямаме време. Тук присъстват няколко депутати, но изключително заангажирани. Нека да приветствам професор Раймо Лахти, професор по наказателно право в университета в Хелзинки. Заповядайте. Thank you, uh, Mrs. Uh, Chairperson. Uh... Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, за мен е голяма чест, че мога да участвам в това толкова важно заседание. Certain slides and uh, I apologize that there are some uh... Ще използвам слайдове. Извинявам се, че ще има някои повторения, но ще се опитам съвсем накратко е, да мина през елементите, които вече бяха засегнати от участниците в първата част на изслушването. I, I think now, yes. Yes. Uh, I also want to say something about this development before this. Аз също искам да говоря за начина по който се разви европейското наказателно право преди Лисабонския договор. Това е тема, която вече беше е засегната от професор Нилсън, така че няма да повтарям казаното от него. Искам просто да кажа, че по отношение на развитието на наказателното право преди Лисабонския договор, критиките винаги са били следните, е, че имало твърде много е, голямо съсредоточаване върху ефективността, критериите за ефективност. Е, и според критиките на скандинавските учени, аз съм учен от една от скандинавските държави, много от ценните характеристики на наказателната политика в скандинавските страни са доста слабо представени в европейските мерки. Е, например, ролята на предотвратяването на престъпността, както и критериите на легитимност и човечност не се прилагат а, е, в достатъчна степен. А що се отнася до критериите за ефективност и възпиращ ефект, а, е, към тях също има критики, тъй като много често а, те могат да бъдат свързани е, с е, репресии. Вече имаме пред себе си нови възможности и те, разбира се, са добре дошли за наказателната политика на Европейския съюз така, защото, както вече бе споменато, Европейският парламент играе важна роля, важен е и съдебния контрол на Европейския съд, който ще бъде задълбочен. Много важно е също и в това, че хартата за основните права стана правно задължителна с Лисабонския договор. Това означава, че има по-добър баланс в полза на правата на човека, що се отнася до тяхното балансиране с критерия за ефективност. Вече в областта на европейското наказателно право е, има много литература, много академична литература. Нека да спомена проекта Корпус Юрис от 1997 година, проекта на економическо наказателно право на Европейския съюз от 2009 година, който вече бе споменат, както и програмата за европейско наказателно право от 2006 година. И така. Мисля, че сега е много добър момент да започнем дискусията за европейската наказателна политика. Вече разполагаме с Лисабонския договор и е с съобщението на комисията в тази област. И тук ще направя една един анализ а, и кратка оценка на това съобщение, тъй като разбирам, че Европейският парламент е, трябва да реагира именно на това съобщение. съобщението на комисията се казва, че вече има правно основание за изграждането на една по-последователна наказателна политика на Европейския съюз въз основа на основни принципи, които могат да ръководят цялото наказателно право в областта на Европейския съюз. Когато разгледаме тези основни принципи, Съобщението на комисията съвсем правилно заявява, че това са принципите на субсидиарност, защитата на основните права, необходимост, пропорционалност, по отношение на която може да се използва и термина ultima ratio – и по отношение на мерките в областта на наказателното право и по отношение на необходимостта и пропорционалността при определенето на тези мерки. Ако направим едно сравнение между съобщението на комисията и Манифеста за европейската наказателна политика, изготвено от академичните среди, изготвен от академичните среди, се вижда до каква степен изискването за легитимна цел, като част от принципа Ultima Ratio, е изискване, на което се поставя голямо ударение. в двата документа отношението между принципите от имерация, субсидиарност и пропорционалност обаче не се оточнява. И мисля, че това ще е една от големите и важни задачи при бъдещото развитие на европейската наказателна политика. Ще стане необходимо тези принципи да бъдат отчертани доста по-подробно. В академичните среди много се обсъжда принципа ultima ratio или а, крайно а, средство, последно средство – това е теста за необходимост, с други думи. И колегата Нилс Бог казва, че принципа има Ratio може да се разгледа като метапринцип за ограничаване на криминализирането. И е, може да се каже, че този метапринцип включва в себе си няколко подпринципа, които би трябвало да бъдат очертани. Ето, например, може да се каже, че част от тези са, подпринципи са принципа за наказателната стойност, принципа за полезността, т.е. сравнението между цената и ползите на различните мерки. И на трето място принципа за човечност, тясно свързан с пропорционалността. Защото е много важно да се избегне един вид инфлация в използването на наказателното право. За мен принципа ултима рацио е тясно свързан с принципа за субсидиарност и принципа за пропорционалност. И всички те имат своите правни основания в европейското право. Може да се каже, че и в двата документа, които споменах тук, тези принципи вземат централно място, както и принципа за правата на човека, тъй като хартата за основните права също налага някои ограничения при използването на наказателно право. Специалната характеристика на наказателното право е, е, свързана с това, че криминализирането на дадено престъпление води до стигматизация, до отрицателни морални оценки и а, е, до изключително тежки мерки, като отнемане на свободата на дадено лице. Този факт се отразява сериозно върху водещите принципи, тъй като използването на криминализирането е тясно свързано с държавната власт и системата от ценности в държавата. много по-трудно може да се постигне съответствие на наднационално равнище, отколкото на национално равнище. И за това трябва да се съсредоточим върху въпроса за легитимността. И е много важно да се вземат предвид и то сериозно принципите от имарация, субсидиарност и пропорционалност. Съгласна съм и с аргумента на манифеста, че изискването за легитимност е тясно свързано с изискването за съгласуваност и последователност в областта на европейското наказателно право. Тази тема вече бе до някъде засегната от участниците в предишната част на изслушването. Много важно е да се има предвид, че е, може да се направи опит да се постигне известна степен на хармонизация между наказателно-правните уредби на различните държави членки – но винаги има опасност а, да се изгубят връзките. Може да има последователност на ниво европейско равнище а, и друга последователност на национално равнище. Нещо, което води до проблеми. Още няколко коментара за принципа Ultima Ratio. Споменах няколко важни елемента от манифеста. Разполагаме и с списък аргументи за това, че трябва да се залага на първичното законодателство, договор за Европейския съюз, за Европейската харта за основните права и да се взема предвид, че наказателните мерки могат да се отразят тежко на отделните лица. И тук важният въпрос е има ли добавена стойност при европейското равнище на правото на наказателното право. Разбира се, всичко се основава на първичното, на, на първичните правни актове и в областта на наказателното право аз съм за разпоредби на европейско равнище. И разбира се, съществува и е, трябва да се спреми на член 83 алинея 2 който създава широки възможности за използването на наказателно-правни средства. Но мисля, че един от основните принципи е, че трябва да има някакъв основен интерес, който се защитава. Това обаче само по себе си не е достатъчно, и принципа, теста за необходимост трябва да е обвързан с принципите на субсидиарност и пропорционалност. В член 83, алинея 2, се предвижда и специален тест за необходимост. Сега нещо за принципа на субсидиарност и пропорционалност и за взаимодействието между тези два елемента. Тук споменах основните е, разпоредби, конституционалните разпоредби в договора за Европейския съюз, както и в протокола по приложението на тези три принципа. Разполагаме, разбира се, и с така наречената аварийна спирачка в член 83, алинея 3 на договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са правно задължителни и принципите на субсидиарност и пропорционалност са все по-важни в областта на наказателното право на европейско равнище и трябва да има ясна система за оценка и процедури за тяхното приложение, тъй като по-настоящем няма такива процедури за субсидиарността, няма и съдебна практика в областта на субсидиарността, има съдебна практика само в областта на пропорционалността и е, става дума по-конкретно за няколко решения на съда, които са доста важни. Обикновено разликата между е, принципа на субсидиарност и този на пропорционалност се определя е, по отношение на различните обхвати на приложение и различните им правни последици. Тоест, субсидиарността е свързана с въпроса дали Европейския съюз трябва да се възползва от своите правомощия, а пък принципа за пропорционалност задава въпроса как точно трябва да стане това. Все пак тези два принципа са тясно свързани. Пропорционалността е принцип, който се опитва да обвържа два интереса. Е, отделните интереси е, за автономност и публичните е, или обществените интереси е принципа като цяло се е, тества по три теста. Е, доколко е подходяща мярката, доколко е необходима и също така теста за пропорционалност стрикто сенсо. Има причини да се иска по-задълбочено разработване на тези принципи за приложението в наказателната политика на Европейския съюз. Е, So I would actually, in order to be in time, take this conclusion part. Uh, I would uh, repeat what's, quite much what has been. За да можем да се впишем в предвиденото ни време, ще премина към заключението, в което искам да ви кажа, че за в бъдеще ще са ни необходими доста по-подробни анализи и оценки на въздействието и е, ще са ни необходими сравнителни изследвания в областта на наказателното право, а, криминологията и наказателното правосъдие. Също така ни е, трябват е, основани на фактически доказателства изследвания, всичко това представлява доста голяма задача за европейските институции, тъй като такава традиция все още няма и се надявам, че за бъдеще ще има доста по-тясно сътрудничество с академичните среди, тъй като оценка е необходима, даже независима оценка и това бе споменато и в предходния е, в предходната част на заседанието. Председателят, благодаря ви много за вашето изказване. Благодаря и за това, че се вместихте във времето. Това е необходимо, за да можем да проведем дискусията си до край. Следващият ни оратор е професор Зацгер от Мюнхен. Давам ви думата, за да можем е, да спазим графика си. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Де Йонг, за организирането на това изслушване, посветено на тема, която според мен е от водещо значение. Както бе казано съвсем навременно, е а, разискването на тези въпроси, а, доколкото Европейският парламент а, в бъдеще ще има много по-големи правомощия в областта на наказателното право. Темата ми е конкретна, с удоволствие ще се занимая с, него, с нея, макар че доста неща ще трябва да повторя. Принципът на законността е, и за това дали той е достатъчно гарантиран на европейско ниво. Дали има място за усъвършенстване, особено, що се отнася до въвеждането на директивите в националното законодателство. Искам да се извиня е, за началото, в което ще цитирам един член от Германския наказателен кодекс от 35-та година. Всяко лице, което извърши деяние, обявено за наказуемо от закона или което противоречи на основните понятия на наказателното право или на общественото мнение, се наказва. Ако не покрива състава на престъплението, то се наказва за онова престъпление, което стои най-близо до извършеното деяние. Според мен това е уместно въведение, защото аз ви цитирам член от наказателния кодекс по нацистско време. Това показва не само теоретичното, но и практическото значение на принципа на законността. Аз ще се спра на четири кратки въпроса. Първо ще се спра на общия принцип на законността като такъв. На второ място ще се спра на европейския правен ред и ще очертая значението на правната сигурност и на потенциала на бъдещ национално наказателно право. На трето място ще покажа защо е необходимо при приемането на директиви, сближаването на националните законодателства, европейският законодател да се придържа към принципа на законността и на четвърто място ще дам някои предложения за усъвършенстване на работата в тази връзка. Принципът на законност днес е не само правен принцип, признат от всички държави, ръководени от върховенството на правото той е свързан с признатите права на човека. Повечето от конституциите на държавите членки съдържат тази гаранция. Европейската конвенция за правата на човека също. А, хартата за правата на а, човека в Европейския съюз също изрично закрепя този принцип. Основата на този принцип е нулум кримен нула пена сине леге. Няма престъпление, няма наказание без това да е предвидено от закона. Тук има и някои подпринципи, като е, цитираната нацистка разпоредба нарушава и четирите подпринципа. Този принцип е, забранява е, обратното действие на наказателния закон, обичайното наказателно право. Е, той е, забранява влушаване на положението на извършители и освен това е, под принцип е лекс церта принципът на правната сигурност. И е, това е централен въпрос, на който ще се спра днес. Наказателният закон трябва ясно да е, определя престъпленията и наказанията, т.е. той трябва да е разбираем и предвидим, е, за да могат хората да съобразяват с поведението си с него. Европейският съюз се опира върху върховенството на правото. За това не е изненадващо, че принципът на законността винаги трябва да бъде спазван при приемането на наказателно-правни актове в Европейския съюз. Но съществува ли европейско наказателно право? Ако го възприемате това понятие в смисъла на френско, на английско или германско наказателно право, то категорично още не съществува такова европейско наказателно право, защото няма Европейски наказателен съд. Според принципа на предоставените правомощия, само ако договорът дава правомощие за приемане на наказателно-правни актове, Съюзът може да приема такива. След договора от Лисабон пак няма такава е, компетентност, но сега положението е по-неясно, ако си помислим за защитата на финансовите интереси на общността. Както ето правилно каза, от новия текст на член 325 от договора от Лисабон може да се приеме, че могат да се приемат актове а, с санкции за нарушаване финансовите интереси на общността, но трябва да бъде е, разработен и престъпен състав на европейската измама, нещо, което може би ще видим в бъдеще. Ако в бъдеще бъде разработен такъв състав, европейският законодател ще бъде изцяло обвързан от принципа на законността. Всеки трябва да може да предвиди поведението, което би породило за него наказателна отговорност. И е, за това трябва да е е, са на лице обективните и субективните предпоставки е, на е, наказателната отговорност и наказанието трябва да е предвидимо. Следователно, не само редакцията на престъпния състав трябва да е ясна, в крайна сметка всички общи понятия на наказателното право в една такава нормативна уредба, например опит, помагачество или наказателна отговорност на юридическите лица, които явно ще бъдат използвани в европейски контекст, трябва да имат автономно определение, дадено от европейския законодател. Това изглежда логично на пръв поглед, но ако се замислим отново, това означава обща част на едно европейско наказателно право. Това ще бъде огромна задача, като се имат предвид разликите в националните наказателно-правни системи, като се има предвид също, че и държавите членки сигурно ще окажат съпротива поради своите различни традиции. Ако сега излезем от е, хипотезата, че може да се създаде европейско наднационално наказателно право, е, нека се върнем на днешния ден и да видим е, дали е, трябва да се спазва принципа на законността, когато се засягат националните правни системи. Е, много е важно е, да се оценят тук с необходимото внимание правните параметри. Какви са правните предпоставки? Най-напред член 83 от договора за функциониране на Европейския съюз. Според него европейският законодател може да приеме директиви, с минимални правила за възвеждане на престъпни състави и наказания за съответните престъпления. Освен това, там се визира хармонизиране на наказателните законодателства и а, директиви. А, Трудно е да се разбере при тази разпоредба как може правната сигурност да бъде проблем. Директива, според е, определението дадено в договорите, е акт, който е, е задължителен само относно резултата, който да бъде постигнат от държавите членки, но оставя на последните избора на форми и средства за постигането на този резултат. Защо националните законодатели да не следят за спазването на принципа на правна сигурност? Всъщност те разработват престъпните състави, те ги скрепяват с наказание. Ако националните закони са ясни и предвидими, къде е проблемът? Според генералния адвокат Кокот и комисията, съобщението и до Европейския парламент и до съвета от септември тази година, същото виждане се застъпва. Естествено, има разлика между директиви от една страна и наднационално наказателно право или национални наказателни законодателства от друга страна. А, принципът на законност не се прилага по един и същи начин. Националният законодател винаги може и е длъжен да отстрани недостатъците, които а, пречат на принципа на правната сигурност. Но европейският законодател създава дилеми за националните законодатели. От една страна, те са, те са разпънати всъщност между а, изискването за правна сигурност, а, което трябва да гарантират националните си системи, от друга страна а, изискването за лоялност към европейските институции. Ще ви дам пример. А, директива от 6 април а, за превенция и борба с трафика на хора. Според член 4 Държавите членки са длъжни да предприемат необходимите мерки, да гарантират, щото престъпленията, свързани с трафик на хора, да бъдат наказуеми с максимално наказание поне 10 години лишаване от свобода, когато е било използвано тежко насилие или е причинена особено тежка вреда на пострадалия. Може да се запита човек, каква е разликата между нормално и тежко насилие? И а, каква е разликата между тежка вреда и особено тежка вреда? Ето, националният законодател може да избира при тези обстоятелства а, редакция, която е по-точна от директивата. Той може да приспособи терминологията към вече съществуващите престъпни състави в националната система, така че особено тежка вреда в Германия може да бъде а, приравнено на германското а, понятие по член 226 от Германския наказателен кодекс. Тежки последици, които са изброени в кодекса изрично или тежко посегателство. Но не съм сигурен, че е редно в националните законодателства да се извършва такава корекция в посока към прецизност на европейските правни норми. Би трябвало, за да е предвидимо поведението, то да е строго определено. Някои категории поведение – ако не се прилага стеснително тълкуване на директивата, могат да бъдат подведени под задължението за инкриминирани и тогава да попаднат в националното законодателство за въвеждане на директивата. Връщам се, например, с трафика на хора. От една страна, намаляването на слуховите възможности с 50% няма да бъде сметнато за особено тежка вреда, ако стриктно се тълкува европейската норма. От друга страна, Съдът на Европейския съюз е преценил, че ако тази вреда е особено тежка, то законодателят не е въвел директивата правилно. Това е дилема. Дилема за държавите членки. Така доказваме, че от огромно значение на европейско ниво да бъдат изработени директиви, които а, са подчинени на принципа на правната сигурност. Европейският законодател а, трябва а, да гарантират допълнително сигурността, ако щете. В нашия манифест за европейската наказателна политика сме казали, че колкото по-малка е свободата на преценка при въвеждането на европейския акт, толкова по-важно е европейският законодател да е удовлетворил изискването за правна сигурност. Ако актът цели пълна хармонизация на предписанията в държавите членки, Принципът на правна сигурност трябва да бъде удовлетворен по същия начин, както от националните правни норми. Връщам се, например, с трафика. Възможно ли е държавите членки да изясняват а, термините особено тежка вреда или тежко насилие а, чрез прецизиране в националното законодателство, при положение, че европейският законодател не е дал никакви критерии, които да бъдат спазени от националния законодател при въвеждането на директивата. Поставя се и друг въпрос, тясно свързан с принципа на законността когато а, хармонизиращата директива не дефинира до край наказуемото поведение, а използва препратки към друго европейско законодателство, което може да е дори бъдещо и то също на свой ред може да съдържа законодателни препратки. Тази законодателна техника е използвана в директивата за защита с наказателно-правни средства на околната среда. Поради големия брой препратки в нея, националният законодател просто не може да формулира в своята система престъпни състави, без да използва препратки към други актове на Съюза или към свои други актове. Е, този законодателен метод е изключително вредоносен за принципа на правната сигурност. Така е трудно да се различи законното от незаконното поведение, защото всяка следваща препратка се наслагва към предишните и затруднява а, а, разбирането, замъглява картината. Освен това, националните съдилища а, трябва да тълкуват а, националните актове за въвеждане на директивата в съответствие с тази директива, така че и те са затруднени. Принципът на законност трябва да ограничи използването на подобни нормотворчески политически методи. Европейският законодател трябва да прилага принципа на законност към съответния акт взет като цяло, за да не се даде възможност на националния законодател да приема престъпни състави, които не отговарят на принципа на правна сигурност. В противен случай осъждането е невъзможно. Аз до сега само изброявах проблеми с европейското наказателно право, но разбира се, те могат да бъдат преодолени. За щастие. Ние имаме възможност да създаваме в някои области поне висококачествено европейско наказателно право след договора от Лисабон, Европейският парламент може сериозно да се възползва от този шанс. Е, европейският принцип не е единственият, който трябва да бъде съобразен. Е, всяка правна система е, трябва да бъде логична и последователна, за да изпълни целите на наказателната превенция. Тогава ще е много по-лесно и за държавите членки да съобразят принципа на законността. В това отношение е, е, трябва да бъдат е, подкрепени инициативите на съвета и комисията за използване на упростена редакция на директивите, а по-късно може би и в регламентите. Това може в бъдеще да доведе до изграждането на обща част на европейското наказателно право, макар че, както казвам, от днешни позиции това категорично не изглежда лека задача. Ние по-късно ще засегнем и институционния аспект, логичността, принципът на легалност. Могат да бъдат защитени и отстояни, ако бъде създадено едно централно звено, което да преценява актовете в областта на наказателното право. Това може да бъде единно централно звено или към Европейския парламент, или към съвета, или дори към комисията това звено ще следи общата картина на наказателното право в Европейския съюз. И то ще може да се опира върху много широк спектър от натрупан опит, е, висококачествени познания в наказателното право и наказателно-правната политика и е, със сигурност е, ще сътрудничи с учени и с други международни групи на експерти. Ние имахме такъв, такава инициатива за манифест и ние сме готови да направим анализ на проекти, които е, имат отношение към манифеста. Това може да бъде много добро начало на бъдещо сътрудничество. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря. Давам думата на нашия трети е, оратор, е, професор Джон Спенсър от е, университета в Кембридж, след което ще проведем много кратка дискусия. Благодаря, господи, госпожо председател, благодаря господин Де Йонг за това, че отправихте поканата към мен да участвам в тази конференция. Чувствам се поласкан. В областта на европейското право и европейското наказателно право съм аматьор, защото аз съм професор по, европейско, по английско наказателно право и процес. Освен това, в очите на доста свои сънародници съм еретик защото участвах в екипа, който разработи проекта Корпус Юрис и даде идеята за европейски прокурор. Идея, която бе много зле приета от националистите в Великобритания. Те я изтълкуваха като брюкселски заговор за заместване на общото право, с цитирам, Наполеоновата система. Както може би знаете, Парламентът на Великобритания по-рано през годината прие закон за Европейския съюз, така че Великобритания в бъдеще по-трудно да ратифицира измененията на договора. За тази цел ще се изисква референдум, преди да можем да ратифицираме е, различни актове, включително такъв за европейски прокурор. В Великобритания и в Европа а, мнозина отхвърлиха тези идеи, докато аз, за разлика от тях, участвах в нейното формулиране. Тя а, бе а, смятана за ужасна. А, и понеже Конституцията на страната бе изменена, сигурно няма да ми дадат повод и възможност да се проявявам по този начин в бъдеще. Във Великобритания Съпротивата на европейското наказателно право идва поради разбирането, че системата на общото прецедентното право е, е, по някакъв начин несъвместима с континенталната правна традиция, несъвместима по същество, от което следва, че не е възможно изграждането на единна система, която да удовлетворява принципите и на едната и на другата система. Според мен това не е вярно не е вярно от гледна точка на наказателния процес, а според мен не е вярно и от гледна точка на материалното наказателно право, предмет на това е, изслушване. юристите от прецедентните страни често казват на колегите си от континенталната система, че белек на прецедентната система на света в който нормите проистичат от прецедент, е това, че законодателството проистича от съдебна практика, за разлика от континенталната система, където всичко се основава на писан закон. Някога е било вярно, но днес вече не. Във всеки случай, престъпленията в Англия и Уелс вече са е, възведени в закон вписан закон. Вярно е, че все още имаме престъпления по общото право, тъй нареченото прецедентно право. Това са престъпления, които не са закрепени в закон. Те е, проистичат, е, е, тяхното съществуване проистича от съдебни прецеденти те са създадени от съдии, които са казали това е лошо, следователно е престъпление до някъде по привера на член 2 от Германския наказателен кодекс от 35-та година, цитиран от професор Зацгер преди малко. Но днес съдиите вече не възвеждат нови престъпни представи. Дните на традиционното прецедентно право са свършили и във всеки случай престъпните състави, съществували в съдебната практика, вече се заместват от такива вписани закони. Както може би знаете, прецедентният а, светът на прецедентното право и извън а, Великобритания се ръководи от наказателни кодекси. Великобритания е разработила такива кодекси също. И това в което съществува като наказателен закон в страните от Британската империя, всъщност се основава на нашите наказателни кодекси, които ние сме изнесли в други държави, обаче не сме приложили на собствена територия. Истината е, че ние се оправяме без кодекси. Малко трудно наистина. Може би бихме се съгласили и с тяхното наличие, просто ни се струва сложно да ги приемаме и прилагаме. Липсата на кодекси означава разлика в формата между страните на прецедентното право и страните от континенталната система, но по същество разликите са твърде малко. Ако вземем общата част на наказателното право, нормите за вината – при престъпните деяния, е, нормите за съучастието, нормите за подбудителството, сговора и опита и нормите за а, е, общо допустимите защитни доводи, няма кой знае колко принципни разлики между страните на прецедентното право а, е, и страните на континентална Европа. Разликите, които съществуват, ни най-малко не са по-големи от разликите, които съществуват между отделните правни системи в континентална Европа. Това е вярно и за пределите на престъпните състави. Общо казано, едни и същи а, лоши хора биват наказвани за едни и същи лоши деяния, независимо от коя страница на, страна на Ламанша са извършили престъплението. Преминавайки на друго ниво на абстрактност, мисля, че няма по същество огромни разлики между прецедентния свят и континенталния свят, що се отнася до това, което французите наричат наказателно-правна политика, а именно съвкупността от принципите, е, съгласно които националният законодател определя наказуемото поведение. Е, в прецедентния свят както и другаде, ние се стремим винаги да отстояваме принципа на крайното средство, на ултима рацио. Но, разбира се, правителствата, особено през последните години, са създали твърде много нови престъпни състави и то доста хаотично. През първите 10 години на лейбаристското управление от 1997 година на Сетне са създадени близо 3000 нови престъпни състава. Циниците казват, точно както и Корнелиус Де Йонг спомена в увода си, Политиците непрекъснато създават нови престъпления като лесен и ефтин начин да си дадат вид, че правят нещо за решаването на проблемите. Ако ме помолите да посоча най-очевидната разлика между наказателното материално право в Англия и Уелс, онази част от прецедентното право, с която съм най-добре запознат, и материалното наказателно право а, в континенталните страни, с които съм запознат, бих казал, че общо взето, най-общата разлика е, че нашият закон като че ли е по-строг Отделните престъпни състави са формулирани по-общо. Например, съставът на убийство е по-широк от всеки друг, който ми е познат. Изискванията а, за извършване на престъпления от наказателно неотговорни лица а, са по-строги. ние повече наказваме непредпазливостта. Защитните доводи са по-ограничени по приложение и наказанията са много по-тежки. Например, 7 години за една обикновена кражба, неквалифицирана. Защо един път този въпрос ми бе зададен и аз отговорих. Според мен това се дължи на факта, че е, доказателствените правила е, толкова е, у, затрудняват залавянето на престъпниците, че като заловим някого, наистина си го изкарваме на него. Е, прекалено голяма би била репресията при нас, ако нямаше голяма свобода на преценка. Първо, нашата прокуратура действа на основата на свобода на преценка дали да образува наказателно производство или не, за разлика от страни като Италия, Германия е, с континентална правна система, където преобладава принципът на законността. Второ, ние а, е, имаме принцип на справедливост на съдебните заседатели. А съдебните заседатели а, е, водят разискванията си без присъствието на съдии и могат да оправдаят а, е, обвинение и извършител, без а, да дават никакви мотиви за това. А, това е все пак един коректив а, срещу опасността за изключителната репресия. И на трето място има свобода на преценка при определенето на наказанието от съдите. Толкова различно ли е прецедентното право от материалното наказателно право в континент, страните с континентална система, че да не може да се създаде обща наказателно-правна материя? Аз лично не мисля. Ако Брюксел иска да въведе политика на ограничаване на наказателното право или за намаляване на наказанията за определени престъпления, това ще влезе в противоречие с наказателното право на Англия и Уелс, но аз не виждам такава тенденция на развитие в Европа или в Брюксел. Аз, подобно на други оратори, е, съм се питал, може ли Великобритания е, да ви е, даде някаква, някаква поука, някакъв урок, когато работите европейско наказателно право на ниво Европейски съюз? Ние в Великобритания имаме три различни правни системи. Англия и Уелс, Шотландия и Северна Ирландия – И между техните наказателни законодателства има а, доста поразителни разлики. Например, в Северна Ирландия абортът е напълно незаконен, докато в Англия и Уелс и в Шотландия по искане аборт може да се направи. В Северна Ирландия а, Съгласието за извършване на сексуален акт е, е може да се даде на, валидно на 17 години, докато в Англия и Уелс и в Шотландия то се дава още на 16 години. Също така, е, по отношение на наказанията за пътно-транспортни происшествия в Шотландия, законодателството и в частност наказанията са по-различни, отколкото в Англия и Уелс. Но ние се справяме доста добре и с тези разлики. Това, което е валидно в една страна, а форциори трябва да би, да бъ, тря, би трябвало да бъде валидно и в Европейския съюз. Това, което аз казвам, е една част от полуката, която Великобритания е излякла за себе си и може да сподели с вас. За взаимното признаване. Аз, подобно на професор Мартин, не смятам, че хармонизацията е а, решение на всичко. Ние в Великобритания взаимно признаваме решенията на своите съдилища, въпреки че системите ни са различни. Надявам се, че тази а, полука а, ще бъде възприета от вас положително като а, идея за бъдещето на Европа. Председателят, благодаря. Закъсняваме за това много кратка дискусия, господин Алберт. Една минута, ако може. Uh, yes. Thank you. Uh... Благодаря. Имам два въпроса. Ще се опитам да ги задам във възможно най-кратък вид. Първо, по отношение на правомощите, свързани с хармонизирането на наказателното право в момента. В момента се работи по хармонизация в областта на наказателното право за е, киберпрестъпленията и понякога не е съвсем ясно каква е връзката с основните правомощия. Не е съвсем ясно как точно трябва да се формулират тези разпореди. Господин Зацгер настоя да сме точни. Моят опит обаче показва, че все още няма ясни насоки. Още един въпрос. Ако хармонизираме наказателно право, то е често за да се справим с конкретни проблеми. И за това искам да попитам, съгласни ли сте с е, твърдението, че в много области всъщност превенцията на престъпленията е по-добър начин от хармонизирането на наказателното право? Право. Благодаря. Кармен Ромеро Лопес има думата. Е, como ha dicho... Да, благодаря. Както каза Абре, Албрехт, понякога всъщност Става дума за превенция, прилагана от превентивно законодателство. И от тук именно възниква трудността. Аз самата бях докладчик по доклада за Европейската заповед за закрила на страдащите от домашно насилие жени. Проблемът, пред който бяхме изправени, бе именно, че престъпният състав не е еднак еднакво разписан в различните държави членки. Даже в някои държави членки той изобщо не е редактиран като такъв. Затова следва да се пишат допълнителни обяснения, когато става дума за такъв вид престъпление, за да бъде ясно точно за какво става дума. Така че, когато навлезем пък в терена на превенцията, нещата стават още по-фини когато съдия или някаква друга административна инстанция сметне за уместно да издаде заповед за закрила, не е ясно дали има заплаха, дали има нужда от закрила и как точно тя да бъде въведена в практиката. Разгоря се дебат по този въпрос, тъй като различните правни традиции и различните правопорядъци допълнително услужниха нещата. Някъде това е в правомощията на съдебната система, на правоприлагащата система в други държави. Тоест, няма яснота. Затова нашето предложение бе да се върви по посока на определяне на престъпния състав. Върви се в тази посока, особено в конкретния случай на домашното насилие, на насилието срещу жените, тъй като именно тук се прилагат най-много превентивни мерки съществува такава трудност. Ние лично се сблъскахме с нея, затова искам да попитам какво е мнението на експертите. Благодаря. Благодаря, Кармен. Представител на Law Society поиска думата. Ан Отби, представител на Law Society в England and Wales. Моят въпрос е свързан с темите, обсъждани в предходната част на изслушването и с сегашните е, и трябва да се обсъди според мен за бъдеще. А именно, ако тези важни решения трябва да се вземат на европейско равнище, за това дали или не е, криминализирането на дадено поведение е необходимо и дали или не е необходимо да се хармонизира правото, до каква степен ще бъдат включени магистратите и адвокатските общности в изготвянето на тези правни текстове и каква може да е ролята, която да изиграят те на тези ранни етапи на практическа подготовка. Благодаря. Благодаря много. Кой би искал да отговори на тези коментари? Ако никой друг не иска, нека да вземе думата пръв. Ще отговоря на въпросите по реда на задаването им. Въпрос на господин Албрихт. Двоен въпрос. От една страна се говори и за необходимостта на компетенциите, втор е, за актовете. По отношение на първия въпрос, правомощията за генериране на такива актове на европейско равнище са заложени в е, основните договори. И е, разбира се, е, по същия начин действат нещата в Германия. Германски конституционен съд е един а, незначителен съд на ниво а, е, ако се сравни с цяла Европа. Но все пак е, трябва да се има предвид, че той се занимава с е, въпроси от сорта на дали или не договора ни дава възможности да работим в тази област или не. И дали е подходящо позабаването на дадено правно основание. Но това е съвсем различен а, въпрос. Точно за този въпрос настоях да има точност, а оттам нататък, що се отнася до формулировките, а, това е съвсем различен въпрос. за Формулировките по отношение на престъпленията. А, там също се прилага принципа конност, е, така както се е, прилага в наказателното право на отделните страни. Това е въпрос, е, който трябва да се разглежда във връзка с процедурата за оценка. Ако е възможно да се извършва превенция, а, тогава трябва тя да е първата мярка и само там, където не помага да се прилагат наказания. А, това е част от приложението на принципа от имарация. Що се отнася до казаното от госпожа Ромеро Лопес за насилието срещу жените, е, е, права сте. Ако искате да накажете дадено поведение, тогава трябва съвсем ясно да го дефинирате. Въпреки, че а, различни институции, а, лица, прокурори в държавите членки могат да имат различни дефиниции. Всъщност това е още по-голямо основание да има ясна дефиниция. И накрая, по отношение на въпрос на представителката на Law Society, има много голяма полза от е, опита на хората, работещи в практиката. Може да се попита, полезно ли е да се налагат наказания? А, тогава трябва да се направи оценка, защото могат да са били наложени наказания, но те да не са довели до е, особено големи а, ползи по отношение на конкретното престъпление. А, така че мисля, че трябва всички експерти в тази област, включително и представителите на академичните среди, да могат да участват и да дадат своето, своя принос в подготвителната фаза. Благодаря много, господин Лахти. Два коментара, тъй като господин професор Цацкер отговори много добре на въпросите. Аз като представител на една скандинавска страна, където а, наказателната наказателното право е само една част от наказателната политика. А, настоявам за разлик, да се взема предвид разликата между прав... наказателното право и наказателната политика. Що се отнася до компетенциите, имаме член на 83, е, линея 1, и е ясно, че принципа на субсидиарност, например, и останалите принципи трябва да се имат предвид. Но като цяло формулировките са доста общи и за това е необходимо да навлезем в повече подробности и да се привеждат допълнителни аргументи въз основа на принципа на субсидиарност, е, пропорционалност, ултимарацио и прочие. Въпреки, че В основата стои член 83. И ако има по-ясна дефиниция за тези криминализации, тогава е по-лесно да оценим дали имаме правомощи или не. Благодаря много, професор Спенсър. Не мога да добавя нищо особено полезно, към дадените от колегите отговори. Само един коментар по втори въпрос. Много се изненадвам да чуя, че насилието срещу жени може да е легално в която да било държава членка. Ако това е вярно, със сигурност тази страна се е запътила към Страсбург за нарушение на член трети от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и на човешкото или унизително третиране. Що се отнася до формулирането на европейското наказателно право, а, мислех си за механизмите и дали могат те да се подобрят. В момента се случват няколко неща. Първо, имаме правосъдния форум, който събира представители на множество органи и организации от държавите членки, за да се обменят идеи. Там присъстват и практикуващите юристи. От там нататък има асоциации на, на специалистите по европейско наказателно право в различните държави членки организирана по инициатива на господин Ди Анджелис. Аз участвам в тази асоциация в Великобритания, например. И в нашата асоциация участват практикуващи юристи от множество области и работим с въпросници и други методи за насърчаване на дискусията между участниците. И накрая, що се отнася до работата на комисията, тя самата не провежда експертните проучвания, а ги възлага на външни организации и много често организациите се допитват до специалисти. От зададения въпрос разбирам, че се намеква, че тази система на работа не е достатъчно ефективна, но трябва да се има предвид всъщност как точно се правоприлага. Благодаря много, благодаря на участниците в тази част от нашето изслушване. А сега нека да дам думата на представителите на европейските институции, които ще участват в третата част от изслушването ни, а именно прилагането на общите принципи на практика. Благодаря. thank you very much. I would like to welcome the... Благодаря много. Нека да приветствам участниците в третата част на заседанието. Моля ви, е, придържайте се към времето за изказване, което е 10 минути за всеки, за да може да ни остане време за заключителни коментари. Нека първо да дам думата на госпожа Лоте Кнутсен, представител на Европейската комисия. за да обобщи позицията на комисията. Благодаря. Либе и мистер Де Йонг. Да, благодаря. Благодаря на комисията Либе и на евродепутат Де Йонг за възможността и ние да вземем отношение към въпроса на европейското наказателно право. И слушахме изключително интересни презентации, които, смятам аз, показват до каква степен това е важен и вълнуващ момент в момента. Две години близо след влизането в сила на Лисабонския договор. Започваме вече да усещаме резултатите от прилагането на този договор и аз смятам, че сме свидетели и на нововъведения в областта на европейското наказателно право. Също така, Документът, наречен към европейска наказателна политика, е доказателство за това. Затова искам да говоря именно по този въпрос и да ви спомена мерките, които се набелязват за прилагането на практика на това съобщение на комисията от септември месец. За първи път всъщност комисията определи принципите, които ще те определят европейското наказателно право в новият законодателен контекст. Лисабонският договор ни дава възможност да осигурим премостване на затрудненията, които съществуваха и продължават да съществуват в момента. Борбата с организираната престъпност е едно от, една от тези сфери. Знаем, разбира се, че наказателното право е изключително деликатен въпрос. Защо? Защото има разлики, съществени разлики между държавите членки. За това трябва да сме особено внимателни и това не го казвам само аз, чухме го и от преждеговорившите. Наказателното право е част от визитната картичка на различните държави членки. Затова е толкова важно да сме внимателни не в по-голяма степен от е, каквато и да било друга правна област. Тук се разгръща най-голямото правно разнообразие и именно него трябва да запазим, както се предвижда всъщност в член 83. Европейската рамка се промени след влизането в сила на Лисабонския договор. Споменахме преминаването от съвместно вземане на решение към обичайна законодателна процедура. Споменахме и контролът, който упражнява Европе... Съдът на европейските общности. Така или иначе, принципът на субсидиарността продължава да бъде водещо начало, както и основните и ненакърними човешки права, така както са разписани те в хартата, разбира се и в Конвенцията на Съвета на Европа. Трябва да бъдат въведени редица видоизменения, които да уточнят прилагането на всички тези документи, които изброих. Хартата и нейното изпълнение е отговорност на комисар Рединг. И това е много умно решение всъщност. Комисар Рединг и нейното портфолио да отговарят за тази област, тъй като именно това е основополагащата плоча на целият европейски наказателно-правен процес. Координирането на европейските политики се извършва именно в този член 83. Нека да припомня, че вече съществува един Лисабонски прецедент с две директиви в областта на опазването на околната среда и две директиви от 2008 и 2009 година. Това бяха първите законни инструменти, приети в областта на наказателното право по процедурата на съвместно взимане на решение. Тези директиви трябва да бъдат прилагани от държавите членки. И именно в момента комисията се занимава с това, с надзор и проверка на процесите на транспониране. Не е изключено и съветът и съдът, извинете, да бъде привлечен към този процес на контрол и надзор. Сега, с оглед на бъдещето, ще процедираме на два етапа, в две фази първата фаза ще бъде свързана с грешките, които бихме могли да допуснем като всяко нещо, което се върши за пръв път. За това именно прилагаме внимателно методология, санкции, които след това да ни дадат едно наистина ефикасно прилагане, а именно необходимост, законност и субсидиарност, както и пропорционалност в смисъл такъв, че наказанията трябва да бъдат съизмерни с престъплението. И тук има място и правната фигура, наричана крайна мярка, ултима ратио. Преди да бъде приложено, разбира се, на практика, преди да бъде приложена на практика тази система, трябва да премине през административна процедура, за да се разчисти пътят на, тях, на нейното последващо изпълнение. Това бе първата фаза. Втората фаза цели да определи какви правно-наказателни мерки трябва да бъдат предвидени. И тук е, Лисабонският договор налага ограничения. Има минимуми, които трябва да бъдат подкрити, покрити, но не бива да бъдат надхвърлени. Това всъщност много ясно ни го обясни преждеговорившият необходимостта и пропорционалността или съизмерността. Те са свързани с престъплението и с пропорционалното за него наказание. И тук оперираме с статистики, боравим с данни, които ни дават реална представа за това как са уредени нещата в различните държави членки. Идеята за съществуващия дефицит в смисъл на различие между държавите членки може да се яви лостов механизъм, който да тласне напред по-лесното и бързо протичане на този процес на хармонизиране или приравняване. Държавите членки трябва да прилагат нормата, но не могат сами да решават с какъв инструмент да боравят по-точно. Какви са различните типове европейска политика, които ще понесат на първо място последствията от това хармонизиране на европейското правно наказателно законодателство. Не винаги сферите, в които ще се прилагат мерките, са вече хармонизирани. И за това трябва, може би, да се върви стъпка по стъпка, случай по случай. Мога да ви дам примери от някои от най-интересните и красноречиви случаи, свързани с финансовият бранш, например. Както вече чухте, през октомври месец бе изработено предложение за економически санкции в случай на манипулативно поведение в пазарни условия. И това е част от един по-голям финансов пакет. Друг един пример, свързан с прегрешенията в смисъл на измами, свързани или целящи пряко да нарушат интересите на Европейският съюз. Като финансовите интереси на Европейския съюз също ще станат част от този подлежащ на закрила пакет през 2012 година. И в заключение искам да подчертая опазването, предпазването на нашата обща парична, парична единица от фалшификации. Предвидени са мерки през следващата година, целящи именно да увеличат доверието в платежните операции с евро. Мерките, разбира се, трябва да бъдат анализирани и проучени предварително, преди да бъдат въведени необратимо в практиката. Сега, нека да спомена какви са нашите методи и приеми на работа на европейско, на институционно равнище. Главната ни цел се изразява в сътрудничество и съдействие, координирано съдействие. Съществува общо гише, общ портал, ако мога така да го нарека, за всички въпроси, от приложното поле на член 83 алинея 2 на Лисабонския договор. В стремежът на комисията е именно това създаване на вътрешна логика и нейното спазване чрез прилагането на различни гишета, на различни отдели, където се предоставят услуги. Услуги, предоставяни от специалисти, от експерти, които във всеки един момент могат да дадат своевременен отговор, както и да отключат механизма за бързо реагиране. Има, разбира се, и възможност за по-задълбочено изследване на въпроси, възникващи в наказателно-правната област, дори и преди разписването на крайната оценка за въздействие. Това, разбира се, може да се счита и като част от звено или група за засилено сътрудничество в тази област. Проучванията за въздействие Оценките за въздействие по-скоро са изключително важен инструмент, тъй като биха могли да представляват разрешение на много от въпросите, които възникват заради субсидиарността или пропорционалността. Смятам, че това ще остави своя отпечатък във всички наши бъдещи съобщения по въпроса. И не го казвам за първи път. Често всъщност чуваме колко е важно да се осланяме на конкретни факти и дела. Да сме конкретни, а не абстрактни. И това следва да бъде нашата водеща цел в общите политики – така и в оценката на всяка държава членка. Именно тогава ще имаме ясна представа за ефекта от прилаганите наказателни мерки в правната система на всяка една държава членка. Разбира се, много неща още остават да бъдат доразработени преди съобщението или законодателното предложение да придобие крайна форма. В нашата генерална дирекция се възползваме от правото за налагане на вето в случаите на крайна оценка на въздействие. Тази оценка за въздействие, разбира се, е съобразена с спецификата, с конкретиката на държавите членки. Организираме семинари, финансираме проекти, като проектът Еолита, целящ да оптимизира писмените и устни преводачески услуги. Нещо, което със сигурност ще бъде все по-често използван механизъм, особено в светлината на Лисабонския договор. Участваме в работни групи, участваме в проучвателния етап, както и в изпълнителния етап на всички инициативи. Контролираме, надзираваме, упражняваме всякакъв вид надзор – както споменаха прежде говорившите, стремим се да създадем експертна група, която да продължи работа по тази, по тази инициатива. Това ще бъде отразено в, в съответно съобщение и бъдете сигурни, че няма да подходим повърхностно. Ще се стремим възможно в най-голяма дълбочина да изчерпаме въпросите за причини, последствия, правни отговорности и така нататък. Разбира се, нужно ни е време, за да анализираме всички тези правни форми, всички тези престъпни състави. Има много какво да се уточни в подробности. Нещо друго, което също бе застъпено широко тук по време на това изслушване, е качеството. Качеството на правната система. Адвокатите следва да са убедени в това, че работата им е гарантирана, е, работата им гарантирано ще протече в условията на прозрачност а в момента тези условия на, за прозрачност не са съвсем добре уточнени, особено в случаите на пряко транспониране на директивите. Ето за това е ясно да уточним още от самото начало какво се има предвид, когато се говори за това или онова. И в заключение искам да спомена, че има две проучвания в областта на опазването на околната среда и опазването на морската среда. Когато сравняваме санк... санкционните мерки, които съществуват в различните държави членки, си даваме ясна сметка, че не разполагаме с достатъчно емпирични данни. И в заключение искам да подчертая, че съществуват вече много насоки, по които комисията работи, тъй като смята, че наказателното право е изключителен инструмент, който ще гарантира сигурността на европейските граждани. И това е част от една по-обща идея, свързана с европейското пространство за правосъдие свързано не на последно място с взаимното доверие, което изпитват една към друга правните системи на държавите членки. И сега, наистина, в заключение, искам да подчертая, че сега е времето, сега е момента да изградим едно взаимно наказателно правно доверие. И моите поздравления за господин Де Йонг. Желая му успех – Желая успех и на парламента. Благодаря. Е Благодаря много. Следващият ни оратор е господин Томас Остропалски. Заповядайте. Uh, Благодаря. Доброто на всички. Благодаря на Комисията по граждански свободи и особено господ... на господин Деян за това, че получих покана да представя позицията на полското председателство и на съвета като цяло. Много важно е да имаме последователен подход към наказателното право и това винаги е било важно за съвета. Ще говоря за примерните разпоредби от 2009 година за наказателното право. Но преди да се занимая с този въпрос, искам да очертая няколко други развития преди е, да, примерните разпоредби, а именно от 2002 година насам на влизането в сила на Лисабонския договор, за да ви покажем как точно съветът се а, е занимавал с възникващите тогава проблеми в областта на наказателното право. Много важни бяха тези въпроси свързани с процедурите, наказанията и други въпроси, които ще засегна в своите слайдове, които са доста прости, но се надявам, че ще ви помогнат да проследите моето изявление. Първо, по отношение на заключенията на съвета от 2002 година. С това искам да започна – Съвсем не е случайно, че са прияти тези е, заключения през 2002 година. Да, това е съвсем скоро след влизането в сила на договор от Амстердам, който въведе много нововведения в областта на наказателното право в Европейския съюз. Преди това, както съм сигурен, че знаете, наказателното право бе доста ограничено. Е, бе възможно само да се дават някои определения на престъп престъпления, а пък това въжи и в момента за съвета на Европа. Там могат да се дават определения на престъпни състави, но не могат да се а, на, определят наказания и дори когато става дума за тежки престъпления, като трафик на хора, наркотици, престъпления срещу деца и прочие, пак не се определят наказания. Така че Европейския съюз е един една организация пионер в тази област. На всичко това вече стана е, още по-развито с Лисабонския договор, защото а, държавите членки приеха, че е необходимо да се намеря начин да се прехвърлят мостове между правните системи на държавите членки и също е, същевременно да се търси последователност в подходите това съветът стигна до заключение, че е необходим последователен подход и двата основни елемента на този подход бяха следните. Първата стъпка при оценяването на при започването на работата по наказателното право бе да се определи дали несъществуващото право е достатъчно или е необходимо да се е, навлезе в по-големи подробности и да се определят конкретни задължения, конкретни цели. Всичко това зависи от нивата и тежестта на санкциите наложени през 2007 година. бяха споменати четири нива на санкции, четири нива на тежест на санкции. Като се настоява минималните санкции, да са онези санкции, под които държавите членки не могат да падат, но там нататък държавите членки могат да решат да въведат по-строги наказания. Това е контекста на разработването на някои е, елементи за по-последователния подход на, към наказателното право. След това през 2006 година сред решението на съда спомената от Лоте е за замърсяването и е, околната среда, решение което заяви, че Европейският съюз може да приеме правни разпоредби, включително и за инструменти, които не попадат а, а, в а, първия в третия стълб и че тези наказателни разпоредби могат да се въведат в други инструменти, за да може тези инструменти да станат ефективни. Тук обаче има и е, един риск. Имаше опасения, че ще възникне хаос, че ще има фрагментация, ако тези разпоредби в областта на наказателното право се разработват е, без връзка с екипа експерти, които до тогава се бяха занимавали с наказателното право. и че е, не специалисти в областта на наказателното право ще е, поемат е, такива наказателни разпоредби. И за това се стигне до нова процедура, по която всички предложения, които съдържат наказателни, наказателно-правни разпоредби, трябва да минат през работната група по наказателно право на съвета. която да ги разгледа още на съвсем ранен етап и така да се погрижи за последователния подход към наказателното право към, като цяло. И така, това е един а, друг добър пример за загрижеността на съвета – която се изразява в приемането на нова процедура. След това по отношение на заключението на съвета от 2009 година за примерните разпоредби в областта на наказателното право. Може би трябва да прочета цялото заглавие на заключенията. Примерни разпоредби, които ръководят, ръководят дискусиите в съвета по, по теми, свързана с наказателното право. Мисля, че това е много важно, защото това е точно в момента на влизане в сила на Лисабонския договор, е, когато се знае, че в европейските политики и наказателното право ще вземе своето заслужено място и ще подлежи на по-нататъчно развитие. Във връзка с заключенията на съвета, беше много важно съвета да представи и своята позиция за това как точно трябва да се развива по-нататък наказателното право. Бяха изложени две, три основни предимства. улесняване на преговорите, увеличаване на съгласуваността, за да може да е по-лесно да се транспонират текстовете в националното право и съвместни насоки, общи насоки, предварително договорени за тълкуване. Заключенията на съвета са разделени на две основни части. В първата част се засягат по-общи въпроси, свързани с наказателно право, които бяха споменати в много от предходните изявления. Например, това, че според съвета наказателното право трябва да се използва само като крайна мярка. както и настояването на принципа на пропорционалност и субсидиарност. Бе подчертано също така, че добавената стойност на наказателно-правните мерки трябва да се оцени преди и то в сравнение с други възможни мерки, преди те да бъдат въведени. Всичко това е много важно, защото 27-те държави членки могат да участват при изготвянето на инструменти в областта на наказателното право. Нещо, което не въжи за инструментите извън раздел 5 и раздел 6. Няма да навлизам в подробности в съдържанието на тези заключения, но все пак нека да ви кажа, че е, в тях са изложени някои важни моменти. как точно трябва да се разработват е, наказателно-правните мерки, е, санкциите, за които се казва, че те трябва да се определят във връзка с заключението от 2002 година, т.е. че държавите членки могат да наложат и по-сурови санкции на национално равнище, ако смятат това за необходимо. Няма да навлизам в повече подробности, но то е свързано и с казаното от госпожа Лотфорд сутринта във връзка с грубата небрежност, например. Що се отнася до примерните разпоредби от 2009 година, те бяха част от заключението на съвета, но беше заявено изрично, че това е просто начална стъпка и следва да се рафинират тези разпоредби по-нататък. Що се отнася до това, дали има нужда да има конкретно звено, което да се занимава с примерните разпоредби, първата ми реакция беше отрицателна, тъй като това звучи като едно доста бюрократично предложение – веднага да се създава някакъв орган. В крайна сметка това е работа, която се извършва от секретариатите в съвета. Те са длъжни да осигурят доброто разработване на примерните разпоредби. И до сега проблеми в тази връзка не са възниквали. Възниквали са проблеми, свързани с последователността но, и връзката между различни елементи, но не и по отношение на примерните разпоредби. По-настоящем има едно звено, което се занимава с осигуряването на правната точност на формулировките. А в държавите членки всяко, всяко министерство се е, грижи за своите предложения. Председателката прекъсва оратора. Извинете, но знаете, че разполагаме с преводачите за съвсем малко време още, тъй като времето на изслушването изтича, така че нека да дам думата на господин Антонио Каяла, ръководител на правната служба на Европейски парламент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Де Йонг за това, че е поканил представител на правната служба. Трябва да отговоря на въпрос чисто практическа насоченост. Как правната служба може по-ефективно да подпомага комисията Либе във връзка с досиетата по наказателно право. Както знаете, това е една от многото сфери, в които може да се извършва сближаване и хармонизация на европейско равнище. Нашата правна е, традиция е доста разнообразна. Някои правни понятия се различават по същество, а и по редакция на определенията. Ние сме длъжни да вземаме тези разлики предвид. Освен това, обикновено работим на английски и на френски. В работата си правната служба на няколко пъти е изпращала представители на заседания, заседания с технически характер и тристранни срещи, посветени на въпроси, свързани с наказателното право и наказателния процес. Трябва да кажа, че законодателните процеси, свързани с първите две стъпки от сближаване. Директивата за правото на устен и писмен превед в наказателния превоз, превод, процес и директивата за правото на информация, те са били предмет на вниманието на правната служба. Също така ние участваме и в работата по директивата за борба с трафика на хора. Казвайки това обаче, в момента Възможността за допитване до правната служба е уредена от решение на Бюрото на парламента от 28 януари 2004 година. Е, съгласно това решение, председателят на парламентарната комисия може да отправи писмено искане за правно становище. Що се отнася до евентуалната бъдеща помощ от нашата служба за членовете на Либе, мога да говоря само на основата на предишния си опит от работата с няколко комисии Либе, Юри, ФАМ и е, Пети. Един основен елемент, който трябва да се вземе предвид в този случай е, че вашата комисия се занимава с изключително широк спектър от теми. С голямо значение и е, свързани с доста голям брой нормотворчески процедури през последните години. Обикновената законодателна процедура по необходимост предполага е, разширяване ролята на парламента. Практическият ни опит от е, съдействието, което сме оказвали на комисията Либе чрез писмени правни становища и чрез участие в вътрешните и междуинституционните заседания, е, представляват най-важната част от нашия принос – Възможно е понякога да възникнат а, много интересни нови правни въпроси, които могат да бъдат предмет на правен анализ след изтичане на достатъчно време. А, защото а, някой път отговорите на тези въпроси са очевидни на пръв поглед, но а, след това се оказва, че е трябвало да бъдат различни. А, така става, например, по отношение на имиграционната политика, шенгенските въпроси и така нататък. Правната служба е убедена, че съдействието трябва да бъде солидно, не само когато към нас е отправено искане за официално писмено становище, но и когато даваме неофициални и устни отговори на въпроси поставени на място. Това изисква повече специализация а, сред нашите служители. От една страна, ние се стремим да възприемем практически подход. От друга страна, трябва да кажа, че нашето звено, което отговаря и за наказателно-правната материя, следи и всички други досиета в различните парламентарни комисии. Включително и досиетата по собствена инициатива ние правим а, бележки а, по а, процедурата, която да бъде прилагана, по основанията на предложенията и проектите, следим за спазване на правата на човека, следим за спазване на принципите, които във вашия случай, например, са в основата на наказателното право. Всичко това изисква и нашата намеса, ако възникнат проблеми в законодателната процедура и това предполага евентуално активно наше участие в тристранните срещи и заседанията, организирани от докладчика. Мога да потвърдя, че, например, правната служба е разработила методика и процедура за оказване на такава ефективна правна помощ. Затова мога да кажа, че нашата служба по принцип е снабдена е, с необходимите умения и средства за е, гарантиране съблюдаването на основните правни принципи, но не можем да отречем, че понякога ни липсват, не ни достигат човешки ресурси, за да се следват от наша страна всички законодателни процедури в наказателно-правната сфера, защото ние имаме и други досиета – миграция, убежище, Шенген, съдебно сътрудничество по гражданско-правни въпроси. Е, нашето положение е по-различно от това, което е характерно за съвета и комисията. При нас трябва да се направи много ясно разграничение между сближаването на материалното наказателно право и а, е, работата по линия на наказателния процес, за да се осигури необходимата специализация. Тази специализация може да се осигури само чрез е, достатъчен брой служители, и чрез висококачествено обучение. Доколкото е възможно, ние вече осигуряваме а, шансове за добро обучение и те се използват от нашите юристи за тяхното професионално усъвършенстване. Да кажем, в областта на наказателното право особено значение в тази връзка има престъпленията в киберпространството. Моето предложение е да има постоянен контакт е, между нашите колеги и секретарията на комисията Либе, за да бъдем ние уведомявани своевременно за организацията на работата на комисията и за общото състояние на тази работа. Това ще ни помогне да бъдем максимално резултатни в съдействието си за комисията. Друго предложение е да поддържаме постоянен контакт, който с колегите, които извършват изследвания по различни аспекти на материалното и процесуалното наказателно право. Това е, е, изисква изследвания на 27 национални правопорядъка, което означава да се идентифицират на време проблемите и конфликтните е, точки между допирни точки между европейското и националните законодателства. Документите, които се изготвят а, от а, правната служба, могат тогава да а, имат характера на правни становища на основание член 4 от регламента 1049 и а, обществото има достъп до тях. Това е, е е, както знаете, в съответствие с решението по известното дело Турко. Възможността обаче за по-бърза неофициална помощ от наша страна е, си съществува трайно. Особено по такива въпроси, е, по които правната служба вече е застъпвала становище. Най-сетне, постоянна помощ от наша страна за членовете на комисията е информацията, която можем да даваме е, за новостите е, в практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека. Така ще дадем на членовете на Либе е, необходимите средства в работата им, необходимите познания във връзка с защитата на правата на човека и с новите тенденции в съдебната практика. Бих казал за въпросите поставени от Либе, че най-напред опитът от миналото е, ни дава съвсем ясна представа какъв метод да използваме при оказването на правно съдействие във връзка с наказателното право. Без никакво съмнение е необходима повече специализация, което означава, е, че и нашите служители трябва във всеки етап да следват законодателния процес неотлъчно професионалното обучение е много важно средство за постигане на такава специализация и най-сетне в тясно и постоянно сътрудничество с другите служби на институцията, ние ще бъдем в състояние да вникваме задълбочено в правната проблематика. Благодаря ви много за вашето време и внимание. Председателят, благодаря и аз, че бяхте толкова лаконичен изтече времето ни, ние, а, за, а, по, ние злоупотребяваме а, с а, преводачите, това е категорично. А, а, мисля, че колеги а, вече се записаха за изказвания. А, моля да се изкажа съвсем кратко и а, след това ще дам думата на колегите на трибуната. Е... Да, благодаря по въпроса за пропорционалността и необходимостта. Ние, евродепутатите, често се сблъскваме с големи трудности, особено когато законодателството е превентивно особено в областта на антитерористичните действия. Какво имам предвид? Когато целим да разпишем европейско законодателство, просто защото подписваме споразумения с трети държави, Съединените щати, например, където няма законодателство в същата тази област, нито на европейско, нито на ниво държави членки, тогава как да постъпим? Няма как да оценим необходимостта и пропорционалността. Аз не съм докладчик в момента, но съм докладчик в сянка на доклада за ПНР, за ПНР, за регистъра с имена на пътници. Тук се прилагат ограничения и свързани с личната сигурност. В случаите, в които не се знае точно какви са видовете престъпления, които биха послужили за аргументиране на необходимостта от един такъв вид законодателство, като например тероризъм или тежки престъпления – или организирана престъпност, то тогава, точно в тези случаи, не знаем, нямаме си и представа как да определим тези понятия, просто защото източниците са дълбоко засекретени, с абсолютно поверителен характер, тъй като с тях борави полицията. Затова може би трябва да се създаде адхок, някаква работна група, по именно тези въпроси. Европейското законодателство се вижда притиснато в ъгъла от тези международни споразумения. Разбира се, че превенцията в областта на международното законодателство е второстепенна. Благодаря, съжалявам, но наистина много загриженост и безпокойство има по всички тези въпроси. Никога не говорим. Благодаря. Благодаря много, Сара Латфорд. Има думата. Благодаря. Надявам се, че е, днешното ни съседание ще бъде началото, а не края на един е, много по-задълбочен обмен на информация между институциите. И е, що се отнася до липсата на човешки ресурси, сега е момента да се увеличи максимално сътрудничеството между институциите. Има много примери за работа за работата на съвета и на комисията. Мисля, че съветът трябва да действа по-активно при включването на парламента. Що се отнася до примерните разпоредби, комисията е направила изявление за протокола, че смята, че тези разпоредби са направени прекалено рано и е, цитира член 83. Така че има напрежение и искам да разбера защо комисията е направила такова изявление. Господин Острополски, който представи полското председателство, каза, че, ням, е, че нищо не пречи на държавите членки да отидат по-нататък в националното си законодателство. Мисля, че той говореше за санкциите, но след това при изказването на господин Кайола разбрахме, че могат да се криминализират някои типове поведение, но не и небрежността. Във връзка с едно проучване на Камерата на лордовете на Великобритания за наказателната процедура, научих много неща, включително, че прокуратурата не е независима, когато се отнася до вземане на решение дали да започне производство или не, кога, и че ако дадена жертва е била принудена да извърши престъпление, тогава нещата са по-различни. Така че има напрежение, имаме много работа за вършене и трябва да се стегнем. Председателката. Благодаря много. Господин Прибе също е тук в залата и би искал думата, така че ще му дам думата, за да отговори на въпросите, зададени на комисията. Извинявам се, но се налага да постъпя така. И след това ще е, дам думата на останалите оратори, защото нямаме никакво време. Това е, нямаме никакъв избор. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. не съм бил а, чак толкова настойчив да се изкажа. Просто исках да направя няколко а, коментара, които сметнах, че ще са полезни и напълно подкрепям всичко казано от а, страна на комисията. Първите няколко години след влизането в сила на Лисабонския договор успяхме да натрупаме конкретни примери на законодателство в тази област и мисля, че лека по лека трябва да започнем да се придвижваме от едни по-общи разсъждения, които, разбира се, трябва да продължат, към извличане на полуките от първите актове, като директивата за трафика на хора, директивата за злоупотребите с деца и прочие. Първият тези първи актове показват, че въпреки всички колебания на държавите членки за това, че Европейския съюз може да им се намеси в суверенни, суверенна област като наказателното право, се оказва, че държавите членки подкрепят предложените мерки и специално директивата за трафика на хора бе прията изключително бързо и институциите си сътрудничаха добре. И така, какви са уроците, които можем да си извлечем? По отношение на насоките, вярно е, че е, държавите членки са поискали от нас да ги изготвим, Не трябва много да се внимава, трябва да разгледаме всичко случило се до сега. И е много важно в наказателното право да не намесваме въпроси, които по-скоро принадлежат на социалната политика. И така, насоките са нещо добро, необходими са, но е много важно да не се озоваваме с задължителни за приложение общи насоки, а, които в бъдеще може да се окажат в конфликт с други насоки. Благодаря, господин Остроповски. Имате една минута максимум, казва председателката. Благодаря много. Искам да отговаря на въпрос на госпожа Ромеро Лопес. Да, действително има разлики в определенията на престъпните състави в Европа. Това е нещо, което многократно бе казано тази сутрин и не виждам как тези разлики ще изчезнат в близко бъдеще. Можем да се опитаме да хармонизираме или да въведем подходящи процедури и защитни разпоредби. Това би бил друг начин да се осигури правна сигурност вместо чрез хармонизация. Що се отнася до институционалните напрежения при приемането на заключенията на съвета. Да, това е така, но не мисля, че две години по-късно има смисъл да се връщаме към този дебат, така че бих се дистанцирал от този дебат на този момент и бих разглеждал заключенията на съвета като един ценен принос, защото те са точно такива и е, добра база, е, добра основа за по-нататъчна работа. Е, това е ясно при новите предложения на комисията. Предложенията на съвета се вземат предвид, когато се изготвят нови предложения на комисията. Така че трябва да се дистанцираме от тези напрежения и да се съсредоточим върху нещата по същество. Благодаря. Господин Кайола. Ще се изкажа съвсем кратко. Разбира се, ние бихме се радвали на строго очертано сътрудничество в рамките на компетентността на другите институции. И разбира се, ние много полуки сме извлекли от законодателния процес. Освен това, в резултат на опита си правим по-точен анализ и сме е, готови за по-проактивна намеса на правната служба, в смисъл на поддържане на постоянен контакт с докладчика, за да се предвидят проблемите. Например, в отговор на въпроса в отговор на въпроса за даден от госпожа Ромеро Лопес за превенцията на престъпността, ние в правната служба помежду си обсъждаме дали е възможно прилагането на член 84 от договора и е, какво тълкуване да бъде дадено на тази норма. До сега няма акт, е, прият на основание член 84, но може би е добре е да се вземе предвид нейното съществуване е, в обмена, информационния обмен между нашите служби в парламента и аналогичните служби на съвета и комисията. Председателят, благодаря. Мисля, че ще има и друго изслушване, което да бъде посветено на тези въпроси. Сега времето ни напълно изтече, но искам да помоля господин Дейонг, качеството му на докладчик, да обобщи и да закрие изслушването. Беше извънредно и извънредно. Благодаря, госпожо председател. Трябва да се е, извиня на преводачите. Изключително е това, че все още се ползваме от техните услуги. Затова няма да правя обзор на наученото днес сутринта. И, аз си водих записки. Имаше доста елементи, които и за мен а, бяха нови, особено елемента на оценка, оценяване. А, е, оценяването, което трябва задължително да предшества разработването на нови нормативни актове, но и оценяване на действащите нормативни актове. Ще направя документ до коледа, който да ползва и докладчиците в сянка и ще се опитам да обобщя всичко чуто днес сутринта. Разбира се, е, докладчиците Сянка имат е, известна ориентация вече е, от информация получена по-рано през годината. Много полезна бе информацията дадена от нашите оратори. Струва ми се, че до средата на януари общо взето би трябвало да е готов проектът на доклад, за да започнем конкретна работа по него. Е, искам е, да благодаря специално и на госпожа Латфорд, която бе така активна, изрази е, готовност за по-нататъчна активност. Искам да ви благодаря. Благодаря на всички участници и още веднъж благодаря на преводачите, които останаха.